От името на съвета първа ще говори госпожа Дела Ведова. Имате думата, госпожо. Господин Дела Ведова. Грация, сеньор президент. Благодаря, господин председател. Много ми е приятно, че съм тук днес, госпожи и господа. Две са основните теми за съвета през декември. Инвестиционния пакет и Украина. В резултат на економическата и финансовата криза се наложи Европейският е, съюз да преобмисли своята инвестиционна политика. Европа се нуждае от инвестиции. Съществува широк е, спектър от е, проекти, които могат да ни бъдат от полза, но много често установяваме, че е, в момента е, не е осигурено финансиране за проектите, тъй като проектите не са достатъчно популярни. Кризата е, се отрази на поведението на всички, включително и на економическите оператори и на частните инвеститори. Те стават по-предпазливи и не знаят как дали могат да се надяват на печалба. Една от най-важните цели на Европейския съвет на 18 и 19 декември 2014 година ще бъде да набележи мерки за насърчаване на инвестициите. Съветът, комисията са основните институции в това отношение за 2015-2017 година ще се наложи двете институции е, съвместно да действат е, съвместно и с, с, с, с, закона, е, с законодателя Европейския парламент. Ще трябва да подготвим един инвестиционен пакет, който да започне да действа още през 2015 година, най-късно в средата на 2015 година. Подготвени са съответните собствени средства. И ако желаем, естествено, да оздравим публичните бюджетни средства, ще са ни необходими допълнителни е, финанси. Е, налага се една е, стрикно определена финансова рамка. Необходими са естествено е, и съответните мерки за създаването на един благоприятен климат за инвеститорите. А това именно е задачата на съзаконодателите. законодателите да се подготви рамката за едно по-добро законодателство. Европейският съвет ще определи приоритетите във връзка с изпълнението на тези задачи и в съответствие с е, договора за функциониране на Европейския съюз. Ето именно това ще бъде нашата задача. Това е и нашата отговорност. Европейския съвет е, е, ще действа бързо, и решително, за да се постигнат именно тези резултати, които гражданите очакват от нас. Мисля, че мога да говоря и от името на латвийското председателство, което ще поеме своите функции в началото на януари следващата година. То ще продължи тези действия, тъй като е убедено, че инвестиционният план, който председателят Юнкер представи, ще бъде много полезен за Европа. Втората тема на Европейския съвет е, – Украина. Ситуацията продължава да бъде изключително сложна и тревожна, е, най-вече в югоисточните части на Украина. Европейският парламент вече е взимал отношение е, по ситуацията в Украина. Европейският съвет смята, че ще трябва да се предприемат съответните инициативи. Вие знаете, че е, върховният представител по е, външна политика е, госпожа Магерини в момента е в Киев. Именно там се водят разговори във връзка и с по-нататъчните действия, които ще набележим по време на срещата на върха. За да подкотвим и да подпомогнем процеса на реформи в Украина. Много се радвам, че ще мога да присъствам на дискусията по тези въпроси днес сутринта. Е, гражданите ще могат да следят е, тази дискусия също е, наживо и много се надявам, че през пленарната сесия в през януари ще можем да отчетем някакви резултати за заключенията на Европейския съвет. Господин Юнкер, председателят на Европейската комисия. Господин председател, госпожи и господа, много се радвам, че имам възможност да ви информирам за основните моменти в програмата на Европейския съвет на 18 и 19 декември 2014 година. Ще можем да обмислим много от основните моменти, но естествено аз се надявах на едно по-многочислено присъствие в тази пленарна зала, за да можем да коментираме естествено нещата. Колегите, казва председателят Мартин Шулц, популяризират вашите идеи в момента навсякъде в Европа. Две неща изникват на първо място в сегашната обстановка. Първо трябва да подобрим инвестиционния климат в Европа, трябва да стимулираме капиталовложенията и да помогнем на източната ни съседка Украина да стабилизира положението в източната си част, да се справи с трудностите на зимата и да продължи по пътя на реформите. Ще трябва да съсредоточим усилията си върху успешното постигане на тези цели. И позволете ми да започна по същество с няколко бележки относно новия ни подход към капиталовложенията. На 28 ноември комисията представи годишния обзор на растежа за 2015 година в рамките на цялостния пакет за инвестиции, заетост и растеж. Комисията предлага всеобхватен подход, основаващ се на три принципа, всички от които следва да бъдат съблюдавани едновременно и съвместно от европейските институции и държавите членки, за да постигнем успех е, и трайна полза. Стимулирането на капиталовложенията е едно, ускоряване на структурната реформа, второ и на трето място утвърждаване на бюджетната отговорност, като се осъществява дружелюбна към растежа фискална консолидация. Позволете ми накратко да се спра на всеки от тези принципи. Първо, Необходимо е съгласувано, координирано да стимулираме инвестициите, да създадем правилните условия за повече и по-устойчиви капиталовложения. Това е първия от приоритетите на комисията. Ниската, ниския обем на инвестициите забавя економическото оживление в краткосрочен план и накърнява растежа и конкурентоспособността в дългосрочен. В Европа е, средно днес се инвестира 15% по-малко, отколкото преди кризата и трябва да предприемем действия, за да променим това. Както спомена, когато ви представих инвестиционния ни план на 26 ноември тази година, ние ще създадем Европейски фонд за стратегически инвестиции заедно с Европейската инвестиционна банка. Целта е да дадем тласък на е, сътрудничеството между частния и държавния сектор. Целта на фонда ще бъде да се влагат средства в държавите членки, най-вече засегнати от економическия спад. Фондът ще разгърне дейността си в редица области и ще подбира най-подходящите финансови инструменти за съответния инвестиционен проект от енергетика и взаимовръзка през високоскоростен интернет, новации и инфраструктура, възобновяеми енергоисточници, високотехнологично здравеопазване. Както си давате сметка, господин председател на парламента, господин председател на съвета, аз не мога да се ангажирам по-настоящем с финансирането на конкретни проекти. Всички проекти следва да бъдат оценявани с оглед на економическата си ефективност. Списъкът, публикуван от специалната работна група, миналата седмица съдържа повече от 2000 примера. Очевидно, не всички от тях са нито нови, нито стратегически, нито економически жизнеспособни. И независимо от това, сред тях се намират много интересни предложения инфраструктура, енергийни взаимовръзки в Финландия, Польша и Балтийските държави, реформа на е, училищното образование в Италия, модернизация на болничния сектор в Белгия. Това са само някои от интересните примери. За е, създаването на фонда е необходимо да бъде прият един нормативен акт по процедурата на съвместното решение. През януари до година комисията ще излезе със съответното предложение и ще разчита на вашата подкрепа за бързото приемане на акта през едната пролет. Целта е фондът да заработи е, до средата на следващата година. За да е, почувстваме е, резултатите на терена, така да се каже, колкото се може по-скоро, разчитаме дейността да започне още в началото на 2015 година чрез Европейската инвестиционна банка. Много се Говори за това как държавите членки биха могли да допринесат, да участват в фонда. Фондът е самостоятелен. Неговото въздействие, разбира се, обаче би било далеч по-осезаемо, ако държавите членки се включат в него. Няколко държави членки заявиха потенциалната си готовност да, да сторят това. И аз в момента очаквам конкретни предложения. Като се надявам на заседанието си утре Европейският съвет да заяви намерението си да участва и то не само с думи, думи, думи, думи, а с дела и по-скоро с пари. От това се нуждаем. От своя страна аз заявих намерението на комисията да погледне благосклонно на такива капиталови участия в контекста на оценката на държавното е, финансиране в рамките на Фонда за стабилност и растеж. Ще излезем с детайлни подробни насоки е, следващия месец януари. Позволете ми също така да ви уверя, че за да бъдат избирани проектите по достоинство, инвестиционните решения следва да се основяват на независим експертен анализ на предимствата и недостатъците на социално-економическата полза от всеки проект няма да има нито отраслови, нито е, териториални предпочитания или квоти но ще бъде засилено техническото съдействие, така че вносителите на проектите и съответните органи във всички е, страни да могат да излязат с е, жизнеспособни и достойни за е, влагане на средства проекти. Прозрачната процедура ще даде възможност на всички заинтересовани страни да се включат по един бърз и ефективен начин. Тези е, усилия ще бъдат съпровождани от конкретни предложения за подобряване на инвестиционната среда, като се премахнат нормативните пречки в единния пазар. На второ място, ние се нуждаем от структурна реформа. Нека си припомним добродетелният тригълник, който очертах пред вас, когато ви представих инвестиционния план на комисията, т.е. бюджетна консолидация, структурна реформа и капиталовложения. Тези три върха на триъгълника е, не се противопоставят един на друг. Напротив, те се съчетават. До сега сме постигали не лоши резултати в колективните си усилия да намалим бюджетните дефицити. И все така можем да кажем обаче, че е, е, обществения дълг е твърде висок в някои държави членки. и това е препятствие за волята и пред интереса на частните инвеститори е, да вложат средства в Европа. Очаквам утре Европейския съвет да, да окаже пълната си подкрепа на комисията е, за е, реализация на всички елементи на инвестиционната и програма. Очаквам също така Европейския съвет да удвои общото приложение на новаторските финансови инструменти в рамките на европейските структурни фондове за следващия програмен период. Това означава една по-ефективна, по-интелигентна употреба, е, влагане на обществените средства. И разбира се, очаквам е, обичайната за Европейския парламент подкрепа. Господин председател, друга една точка на утрешния дневен ред на, на съвета е Украина. Новото правителство на Украина бе избрано заради програмата си за реформи. Станахме свидетели на амбициозно коалиционно споразумение и план за действие. Би следвало да приветстваме също така решимостта на украинското правителство да продължи по пътя на политическите и економическите реформи. Съюзът и държавите членки следва все така да облегчават и подкрепят усилията на украинското правителство, имайки предвид огромните предизвикателства, пред които е изправено то. Първо, то трябва да установи мир в Донец и Луганск. През последната седмица актовете на насилие намаляха, но е, трябва да се стигне до примирие, е, до разоръжаване на е, воюващите групировки и до възобновяване на мирния процес. Трябва да направим всичко по силите си и да стабилизираме положението в източна Украина, като настояваме всички страни да приложат, да изпълнят Минското споразумение. На второ място, Украина е в дълбока рецесия. В резултат от дългогодишни макроекономически и структурни проблеми. В тази трудна обстановка Европейският съюз предостави безпредседентна финансова подкрепа. Ние скоро ще е, е, приключим изпълнението на двете, макро, е, на двете програми за макрофинансова подкрепа на обща стойност 760 милиона евро под формата на дългосрочно кредитиране. Това само през последните два месеца след е, предходните 600 милиона през лятото по тези програми могат да бъдат освоени още 250 милиона в началото на идната година, ако са на лице политическите предпоставки. Украина обаче ще се нуждае от още помощ. Оценката на финансовото несъответствие е, на страната е приключила от МВФ. Е, Украина ще се нуждае от още 15 милиарда щатски долара, наред е, в допълнение към вече планираните. Европейският съюз може да оказва подкрепа само в рамките на бюджета си. Съответната статия от бюджета обаче е, е поставена под сериозен натиск и има твърде малко възможност за проява на гъвкавост до година. И ако изцяло използваме тази възможност за гъвкавост за Украина, няма да имаме възможност да посрещнем никакви други е, потребности е, в последствие. Ето защо следва да можем да удовлетворим искането на Украина за 2 милиарда евро. Държавите членки, тъй като Европейският съюз не е в състояние, ще трябва да направят своя принос и да увеличат възможностите за гъвкавост по бюджет. Първо, правителството на Украина следва да осигури енергийните доставки. Споразумението, постигнато през последния, в края на месец октомври, вече се осъществява. Украина вече е поръчала първата пратка на 1 милион кубически метра газ. Вече се извършват доставките. Комисията, господин председател, ще продължи да наблюдава изпълнението на това енергийно споразумение и все така да насърчава украинското правителство да осигури необходимите газови доставки от Русия. Това е по този въпрос. Предстои да видим по време на Европейския съвет утре и в други ден и в последствие е, е, как и до каква степен ще се нагърбят със своята отговорност държавите членки. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Юнкер. Председателят на е, групата на Европейската народна партия, господин Вебер, има думата. Благодаря, господин председател господин председател на съвета, господин председател на комисията. Ние се намираме в предколедните седмици и аз ви поздравявам и ви желая предварително хубави празници. Говорим за гъвкавост от години, от месеци. Жан-Клод Юнкер представи най-сетне едни хубави предложения. Така че, извинете ме, господин Вебер, очевидно е, с превода на някои езици има проблеми е, е, и то с италиански. Представете си, ще трябва да изчакаме. Извинете за прекъсването. Ich frage mal, ist die Übersetzung jetzt äh, in Italienisch? Sie kaum reden. Аз сега питам, дали е, италианската кабина вече е готова? Имате думата, господин Бебер. И така, на първо място, инвестиционния пакет. Е, е, господин Юнкер най-сетне е, представи един нов метод, не само да задлъжняваме, отпускайки средства, но и да мобилизираме частния капитал. Ето, Европа естествено трябва да се придържа към едни определени граници в своя бюджет. Ние се нуждаем естествено от инвестиционния тласък е, за Европа и държавите членки ще трябва да допринесат е, за насърчаване на инвестициите. Много държави през е, последните дни междувременно вече декларираха готовност да предоставят съответните средства за инвестиционния пакт. Моята страна, Германия, го направи точно преди 2-3 дни. И чудесно е, че в крайна сметка е, Европейската инвестиционна банка ще решава е, кои са проектите, по които действително си струва да се инвестира. Е, ще има накрая доста проекти на масата и ще трябва да се направи един списък на приоритетите, естествено. Не само списък на желанията. Когато говорим за гъвкавост, за повече време. Е, трябва да имаме предвид и това, че е хубаво да дадем е, малко повече време и на Жан-Клод Юнкер е, като председател на комисията, но и на Италия, за да подготвят условията за провеждането на новите мерки и създаването на съответната структура. А, няма да скрия от вас, че Франция ни създава тревоги. Там се говори а, за това, че а, само по отношение на нота, нотариусите в крайна сметка се представят някакви а, ползи и а, страната се опитва по някакъв начин да облагодетелства определени професионални групи. А, също време, но а, така, по отношение на туристическите райони също има някои е, не особено радващи ни е, моменти в развитието на тази страна. Тревога създава и Гърция е, и взаимоотношенията с тройката. Европейските партньори е, понякога поставят прекалено много изисквания по отношение на Гърция. Е, Гърция е една страна, която е, междувременно вече направи невероятно много и понесе много страдания. Трябва да а, е, помислят а, е, външните министри на Италия и на Франция дали а, е, действително сме направили максималното а, в духа на европейската солидарност. Е, аз много се надявам, че е, страната ще поеме е, ръката, която и подава комисията и ще заработи заедно с останалите. Както казах, Италия и Франция трябва също да проявят повече желание за солидарност. Много важни са следващите дни и месеци, защото тогава ще очертаем всъщност структурните мерки за създаването на економически растеж, на инвестиционно насърчаване. Така както и Франс Тимърсманс вече спомена, ние трябва да се концентрираме върху най-същественото и независимо от това, че е, Франц Тимерманс е, е социал-демократ, ние го поздравяваме за всичко това, което представи като е, програма. Всъщност и по, отношението на, по отношение на данъчната политика подкрепяме е, предложенията е, на господин Московици, така че ето вижте, не правим никакво разграничение между християн-демократи и социал-демократи, няма значение кой е, предлага нещата, щом са хубави, ние ги подкрепяме. А сега е, би трябвало е, да приключим най-сетне с е, е преговорите с американците е, по е, споразумението ТИТИП човек не може безкрайно много да мисли и да се бави. Е, гражданите очакват това от нас, е, бизнесът го очаква. Е, ние само по този начин ще напреднем и по отношение на международната търговия. Ще отворим вратите за едни по-интенсивни контакти. Да, говорихме за Украина и Украина е централна тема. Нека да кажем няколко думи и за а, е, Русия, защото а, е, темата е, Украина и Русия са тясно свързани. Естествено, през последните седмици има тревожни новини от Русия с около 6-7%. междувременно вече се стабилизира курса на рублата след едно рязко падане но а, става дума най-вече за политиката на господин Путин. А, тази политика е погрешна. Тя върви в погрешна посока и тя е вредна най-вече за неговата страна и за населението на тази голяма страна. Много важно е Русия да осъзнае необходимостта да се върне към международно правните договорености и да започне да ги зачита. Аз много се надявам, че това ще стане. Председателят Шулц Получих междувременно много така, искания за синя карта. Госпожа Берес първа ще получи тази възможност. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Аз съм за вашето предложение, но какво ще кажете за искането за реформи за страните, които познавате най-добре? например, за работата в неделя, за работата на жените. И какво ще кажете на Марио Драги за исканията към страните членки и онези, които имат, които имат излишит в бюджета, да помогнат на онези, които имат недостиг? Госпожо Берес, аз познавам добре действията на правителствата, на партиите, които членуват в моето политическо семейство в Европа. Много тежки реформи бяха проведени и в Латвия по време на правителството на господин Домбровски си в много други страни. Да, въпросът опира естествено до създаването на економически ръст. Онези страни, които днес имат коража да поемат и рестрикциите, и да страдат известно време, след това си отварят вратата за едно по-добро развитие. Господин Питела, председател на групата на социалисти и демократи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 Исках да се обърна към колегата Питела. Той току-що каза, че са необходими повече пари, повече средства. Естествено, обществени, не собствените. Той в джоба си няма да бръкне. Искате, значи, повече пари от европейците, от италианците, е, които притискате, принуждавайки ги е, да ви подкрепят. Вие в продължение на години сте в епицентъра на един или друг финансов е, или корупционен скандал. В Венеция, в Милано. Е, грабехте хората от сутрин до мрак. Срамота. Уважаема колега, отговорът вие, разбирате, имате своите политически причини да се изказвате по този начин и те са очебини за всеки го. Едва ли е необходимо да ви отвръщам подробно. Единственото, което мога да кажа е, че е, хората не бива да се слагат в един кюб. Има, разбира се, разбойници, безкруполни хора, които е, са готови да е, ограбят и най-бедния. Има ги навсякъде такива. В много, в много страни се шири разюздана корупция. Ние непрекъснато се борим с нея. У нас, с организираната престъпност, с мафията. Искали сме помощ от редица държави членки. Това няма нищо общо с капиталовложенията и заедостта. Много ви моля. Сега от името на ЕКАРЕ, господин Камал, председателят на групата. Благодаря, господин председател. Ние от европейски консерватори и реформисти приветстваме факта, че среща на върха задава правилните въпроси. Първо, как да привлечем капиталовложение в Европейския съюз? Второ, как да направим така, че да подкрепим подкрепяме предприемчивите, онези, които са убедени в правото на самоопределение на всяка страна, нещо за което полският ми колега ще говори малко по-късно. Ние приветстваме предложението за инвестиционния фонд, не непременно по, по същество и по съдържание, защото така ще начене дебата. Не, за, не, не, не дебата за 350 е, милиарда, а за това как как именно да се вложат, каквито пари има за растеж и заетост? Има въпроси, на които трябва да бъде даден отговор. Как фондът ще подбира и подрежда по приоритети е, проектите, както и Манфред Вебер попит? Как ще се мултиплицират средствата на фонда чрез, държа, чрез частни е, инвестиции? Но, но по-широкият дебат, който се води по-настоящен в Европейския съюз за конкуренцията, конкурентоспособността и инвестициите, следва да бъде претворен в действие. най на следва да създадем общоевропейски пазар за стоки, услуги и капитал, но в никоя от тези области не сме си свършили до край работата. И най-вече, единия пазар на капитали е в зародиш. Но нека не говорим за капиталов съюз, Нали? Ако, ако, ако ще става въпрос за поредната бюрократична структура. Необходим ни е един отворен, прозрачен и добре функциониращ капиталов пазар, така че да не се разчита прекомерно на банките. Следва да премахнем препятствията пред частните капиталовложения в Съюза. И не само в инфраструктурни проекти, а и в малки предприятия, в отделни предприемачи, така че те да комерциализират своите добри идеи. И защо не банковото финансиране, това число рисковото финансиране, груповото, масово финансиране не се ползват с такава популярност в Европа? Да ви дам един пример. Аз редовно е, кредитирам е, е, в, в, в интернет, има, има такъв сайт за частни кредитори, заемополучателите е, са предприемачи от бедни страни от третия свят. Всеки дава по 25 е, долара е, от, от собственици пари. Но защо аз да мога да кредитирам с 25 долара някого от една бедна страна, не мога да ги дам тия 25 е, лири стерлинги на някой от е, бедните си избиратели в избирателния си район. И а, според нас не е необходима държавна намеса. Е, следва да си подадем ръка нези, които ги имат парите и онези, които се нуждаят от тях, чрез масовото обществено финансиране е, е, чрез е, новаторски форми на пряка връзка между дребен кредитор и дребен кредитоискател. Така че премахването на тези административни пречки пред кредитирането и финансирането следва да бъде основен приоритет. Не разбира се частично и в изолация, в рамките на една по-широка програма за економическа реформа. Съветът ще препотвърди ангажимента си за преодоляване на енергийните предизвикателства, за развиване на единия цифров пазар, за сключването на двустранни търговски спогодби спогодби. По всички тези въпроси е, европейските консерватори и реформисти имат свои работни групи, които ще излязат с нови идеи. Така че, когато ви критикуваме, е, е, ние ще ви представим и свои контрпредложения. Обаче безсмислено европейските лидери да се събират в Брюксел, да призовават за култура на конкуренцията, за частни инвестиции, след това да се връщат у дома по столиците и да не вземат, все да не вземат необходимите, крайно необходимите тежки решения. Много от структурните реформи са непопулярни и ние знаем, че е, срещу тях ще има съпротива от една или друга страна, но друг начин няма. У нас, в Великобритания, е, ние всяка нова година вземаме е, тържествени решения. Лично аз е, съм си обещал да прекарвам повече време в физкултурния салон. Но нека да поискаме от Европейския съвет да се ангажира с такова тържествено обещание, да реформира економиките, да премахне препятствията пред капиталовложенията, да премахне бюрокра... бюрокрацията, за да може отделният предприемач да запретне ръкави и създаде работни места. И нека се надяваме, че 2015 година ще ще бъде годината, в която Европейският съюз отново ще заработи. Благодаря. Господин Камал има реплика от господин Коба. Приемате ли я? Да, заповядайте за репликата. Господин Камал, бихте ли се съгласили, ако кажа, че най-силните държави в Европа са нези, които са извън еврото, и които развиват предприемачески капитализъм. Вероятно нещо нечувано от тази зала. Защо при това положение Европейския съюз не се опита да свърши малко работа, е, вместо да се занимава с харчене на държавни пари? Държавата работни места не създава, бизнесът ги създава. И понеже Европейския съюз не може да го схване това нещо, няма ли да е по-добре, господин Камал, да си отидем от този Европейски съюз? Хайде да си го кажем най-сетне. Кобърн. Мистер Кобърн. Господин Кобърн, вижте какво. Трябва да ви кажа, че се питах кога най-сетне ще ми зададете този въпрос. И второ, разбира се, не съм изненадан от този въпрос. Някой тук да е изненадан от този въпрос едва ли. Вижте сега. Господин Кобен, Първия ви въпрос. Питате защо страните извън еврозоната привличат повече инвестиции. И аз знам, че вие а, сте а, усърден а, изследовател на моите изказвания в залът. Аз това и казах по-рано. Благодаря ви във всеки случай за въпроса. С интерес ще очаквам следващите ви въпроси през годините. Либералите, господин Ферховщад. Благодаря, господин председател. Искам да адресирам моето изказване не към комисията, а към съвета, защото комисията ни представи една амбициозна програма. Сега се нуждаем от амбициозен отговор от страна на съвета. Видях проектът за заключение. И знаете ли какво е Cola Light? Това тук е Council Light – защото заключенията а, а, са много лековати. А, и, и, и оставам впечатление, а, че много мнозина в Европейския съвет, като че ли изобщо не знае, че Европа преживява криза. Призоваваме, приканваме, какво ли не. Е, прекалено много покани да, за участие. Но трябва да бъдем много точни. Нужно е да се вземат ключови решения по редица проблем, въпроси, които ще помогнат на комисията да изпълни своята амбициозна програма. Имам тук седем точки. Първо, трябва да решат 28-те страни членки да направят схема, за да може да стане този фонд реалност, да вземат решение 28-те страни членки за да създадат гаранционна схема. Това първо. А второ, не е необходимо за това да се смене, променя пакта за стабилност и растеж. Това първо. Второ, да се помогне на фонда, като се, като се каже, че националните правителства няма да събират данъци върху приходите от този фонд, така че нормалните европейски граждани да могат да инвестират в бъдещето. Трето, да решим какви ще бъдат условията. Европейския съвет утре трябва да реши да каже, че примерно първите инвестиции ще бъдат дадени на онези страни, които провеждат структурни, положителни структурни реформи. Четвърто, Пакета за телекомите. Говориме, че току-що излизаме от криза. Съвета трябва да реши пакетът за телекомите. Той лежи на масата на съвета вече от месеци, а съветът върви рачешки назад. Не, не премахват таксите за роминга, не хармонизират частотните спектри и така нататък. Този пакет вече повече от година лежи на масата на пакета. В интерес на гражданите на Европа е това да се направи. Пети въпрос. Втори пакет по цифровизацията, защото трябва колкото може по-бързо да регулираме цифровия пазар половината от хората в Европа не могат да използват тези възможности, защото нямаме а, един режим за авторските права. И шесто, а, да вземем решение за енергийната общност, да може тя наистина да се роди и законодателната работа да бъде свършена от съвета. И накрая това, което господин Кремал а, посочи, а, а, той говори за капиталовите пазари. И да, наистина нямаме единен кредитен пазар. Нямаме единен пазар на ипотеките. Ако вие имате някакви активи в една страна, не може да вземете кредит срещу тези активи в друга европейска страна. Трябва, значи, да видим не така наречените заключения, които виждаме срещу всек, след всеки Европейски съвет липсата на инвестиции още от началото на кризата насам. Какво очаквам аз от съвета? Не само от италианското председателство, но от 28-те страни членки за първи път те да вземат ясни и твърди решения, за да помогнат на комисията и за да помогнат на Европа да излезе по-бързо от кризата. Знам, господин а, председател, моля, разпространявайте това послание казвайте го на всички още от утре. Господин Ферховстад, е, има синя карта. Е, въпрос към вас. Госпожа Ферховст. Вие сте председател на е, либералната група в този парламент ще ми обясните ли защо непрекъснато призовавате към, е, за държавите е, и тяхното участие в инвестиционната програма. Защо в крайна сметка е, държавите ще трябва да участват в гаранционната схема и да гарантират 315 е, милиарда евро, след като всъщност ние като либерали и вие като либерали най-вече би трябвало да разчитате на частния сектор. Става дума най-вече за частни е, средства, а не за бюджетни публични средства в този проект. Това, което създава Европейската банка, това, което прави Европейският съюз, е, е просто да се предпазим от това първите средства, които се отпускат по съответните проекти, да отидат в неправилна посока. Ето това е първата грешка, която бихме могли да допуснем, но не трябва в никакъв случай да правим. Е, в момента, в който се отпуснат вече е, по гаранционната схема и средствата от бюджета, естествено ще мобилизираме и частните инвестиции. За това става дума. Благодаря. Госпожа Цимер, председател на Обединената левица, има думата. Благодаря ви. Ще се обърна първо към съвета и аз. За мен въпросът се изразява в следното. Имахме вече е, среща е, и съвет на министрите на финансите и сега е, от утре започва Европейския съвет. Е, има ли някаква връзка между е, съвета на финансовите министри и Европейския съвет? Е, трябваше ли министрите на финансите да осигурят, така да се каже, финансовата основа за всичко това, което ще реши съвета? Аз не виждам именно тази връзка. Е, господин Юнгер, като ново избран председател на комисията, представи една програма, която трябваше да е, насърчи устойчивото е, развитие, економическо и социално развитие на държавите членки. Госпожа Шторх е, е, каза, че не разбира какво става с е, инвестиционната програма точно. Да, и аз разбирам това неразбиране. Господин Ферховстад, вие казвате, не, всичко ще бъдат да, в крайна сметка за частни инвестиции, не би трябвало да се натоварва публичния бюджет, но аз не виждам как ще се придвижим в желаната посока. Не виждам как изобщо можем да разчитаме на е, устойчиви е, инвестиции, е, без да мобилизираме публичния бюджет. И за това ще попитам. Е, доверявате ли се толкова много на, е, пред, на правителствата? И можете ли да бъдете сигурни, че те няма да извадят просто стари проекти от вчера и да ги представят като нови и да кажат, ето това искаме да бъдем инвестирано. Нашият министр Габриел в Германия също прави някакви подобни изявления и аз мятам, че би трябвало да помислим как точно ще се действа, как наистина ще мобилизираме тези частни инвестиции, без да мобилизираме и публични бюджетни средства. И как ще се определят приоритетите, как, Например, как ще е, се отрази на инвестиционната програма, да кажем, това, че ние е, се лишихме от е, всичко това, което бяхме предвидели по отношение на екологичните стандарти, по отношение на отпуските за майчинство. Какво ще направим с програмата за чист въздух и управление на отпадъците. Как без всичките тези правни актове ще създадем съответната рамка за едни устойчиви инвестиции? Само на националното законодателство ли разчитаме в това отношение? Частните инвестиции отдавна трябваше вече да бъдат мобилизирани и съответно трябваше да бъде създадена и необходимата е, рамка, е, както и благоприятния климат за инвестициите. Е, госпожа Штарк би желала да ви зададе е, въпрос. Очевидно, е, колегата Штарх желая днес да а, разшири познанията си. А, да, забавих се, защото не можех да разбера дали госпожа Цимер а, се съгласи да и задам този въпрос. 21 милиарда ще бъдат публичните средства и това ще бъде, така да се каже, началният ласък и оттам се очаква вече инвеститорите също да мобилизират средствата си и да започнат да инвестират. Но за момента това не се случва. И а, така, очаква се а, за тези 21 милиарда, а, за всеки милиард да се а, получат по 15 милиарда частни инвестиции и така се получават тези 315 милиарда. А, госпожо Шторк, задайте този въпрос на а, господин а, Юнкер. Той би могъл да ви обясни повече. Нека да чуем сега госпожа Хармс, която говори от името на зелените. Да. В контекста на дискусията от последните минути ще кажа и аз, че Съветът в момента, в който Доналд Туск пое кормилото на съвета, започна, така да се каже, плахо да действа. Много се бави и много се колебае. А ние чакаме ясни сигнали ясни сигнали от съвета за това, че действително трябва да се стабилизира еврото и че са предвидени съответните мерки. А ние се нуждаем от спешни мерки за интегриране на економическата политика на Европейския съюз. Без единна политика в областта на економиката Европейския съюз няма да може да се развива е, устойчиво, стабилно какво изобщо ще кажем на гражданите? Ето, съветът просто дори не дръзва да направи една стъпка напред в това отношение. А гражданите очакват тези крачки от нас. Нека да вземем и аферата с данъчната политика на Люксембург, така нареченото LuxLeaks една държава член в продължение на години всъщност се грижи единствено за големите концерни и за техната печалба, а не за гражданите и не за малките предприятия. И по този начин нарушава и конкурентоспособността и принципите в това отношение. Е какво ще кажем на гражданите? Как ще ни вярват? Когато говорим за инвестиционните намерения, трябва да знаем в крайна сметка какъв ще бъде, така да се каже, списъка на приоритетните инвестиции. Надявам се, че това няма да стане по пътя на екологичния дъмпинг, по пътя на намаляването на социалните стандарти, а тъкмо обратното. Комисията се надява, че по този начин ще се получи повече заетост и ще се насърчи включително и опасването на околната среда. Не съм убедена все още. Да, добре. Господин Тимърманс, който всъщност, така да се каже, е основният човек в момента до вас, най-вече по отношение на реформата и инвестиционната политика, представи нещо като каталог е, на желанията. Не, е, погрежете се, господин Юнгер, за това, е, че действително стандартите ще се запазят и в социалната, и в екологичната сфера. Нека да помислим и за всичко това, което става в енергийната област. Ние се нуждаем действително от стабилни, устойчиви инвестиции, но чисти инвестиции съществува някаква опасност, действително, да се появят отново под нова форма старите проекти. В документа на съвета би трябвало да се говори, според мен, не само за Украина, а и за задълбочаващата се криза между Европейския съюз и Русия. Новините, които получаваме през последните години, е, показват, е, през последните дни показват, е, че не само ние сме зависими от енергийните доставки, но и Русия, в крайна сметка, до голяма степен зависи от свързването на енергийните системи в Европа. Каквито и да са опитите на Москва, не бива в никакъв случай да допускаме разделяне на Украина. Въпрос към вас, госпожо Хармс. Синя карта. Etheridge, das ist der Herr, der da steht. Uh, uh, good morning and Merry Christmas. Репликата. Добър ден, честита коледа. Вие говорихте за атомната индустрия, че тя все още е субсидирана. Означава ли, че бихте се съгласила с мен, че е, всъщност е, би трябвало да се откажем от всички тези е, енергийни технологии, които са толкова скъпи, толкова неефективни, че се нуждаят от инвестиции. Като вятърните генератори, например, сега се сещам, те също не вършат работа в края на кращата. Готова ли сте да се окажете на висотата на собственици изисквания? В Великобритания вие не вярвате на конкретно способността на альтернативните енергийни източници и затова задавате този въпрос. Е, е, също времено е необходима една гарантирана е, твърда цена за електроенергията, която да бъде подсигурена и срещу въздействието на инфлацията за период от 35 години. И освен това ето това са мерките, които могат да бъдат предприяти. Тоест, не само с ядрена енергия можем да се зареждаме и да се снабдяваме. Това е мисълта ми. You, господин Натал, благодаря, господин председател. Като гледам дневния ред на предстоящия съвет, все същата стара песен. Растеж, заетост. Все едно и също се предъвква, нищо не става. Испания. Още има 50% младежка безработица, економиката на Франция затава, а Гърция, честно казвам, все така трябва да излезе от еврото, за да оживи економиката си. И разбира се, поредния горещ въздух от устата на великите и добрите, или по-скоро лошите, ако се вслушате в гласа на обикновените хора, няма да направи нищо. Сега някакси тези 21 милиарда евро ще ли да се превърнат в 350 милиарда с размахване на магическа пръчица. Та е, е, е фантасмагория, вълшебна приказка. Знам, господин Юнкер, че обичате да си пивате, да, да запалите цигара. Надявам се също така, че и обичате да играете на, на залагания. Е, да, да залагате на коне, например. Защото аз бих ви дал един далеч по-реалистичен план да опетнайсеторите парите си. В 3 часа днес след обед е, ще има конно състезание. 15 е, към 1 са шансовете на фаворита в това състезание. И... А има в Тампа още едно състезание е, е, супер фантази се нарича, между другото. Въобще вълшебства някакви. Вземете заложете на конете, тук ви ще спечелили, понеже вашето това, което предлагате, господин Юнкер, е една е, мечта, е, една фантасмагория. Говори се за благоразумни експертни оценки, основани на исторически опит. Много ви моля, не можем да ви повярваме, все същите еврократи са ги свършили, е, ви ги дават тия оценки, които преди 10 години ни обещаваха мед и мляко. Господин Юнкер, е, Европа затъва, е, не устоява на световната конкуренция и Европейския съюз не е отговор. И за съжаление, за нещастие на европейците, вашия инвестиционен план е най-големия проблем. Вместо пуйка, тая коледа, нави инвестиционен план, да сме живи и здрави. колегата Яконс иска да ви зададе въпрос. Яконсари, извинете. Колегата Яконсари, реплика. Уважаеми колега, Току-що заявявате вие, че предложенията на комисията и инвестиционната и програма са все едни и същи, като от години. Вашето изказване обаче не е особено оригинално и от вашите уста все едно и също чуваме. Така, е, шегувате се, разбира се, да залагаме на коне, е, казвате, вместо да влагаме средства в економиката. Но, но, но нещичко е ново и то е в името на вашата политическа група. Една буквица е, сте добавили. Има нищо друго. Добре, де, вие системно се противопоставяте на всичко. Какво всъщност предлагате конкретно? Вижте, когато хората залагат на коне, понякога им се случва и да спечелят. Тук никой не печели. Альтернативата, сериозно разбира се, е една свободна демократична Европа, състояща се от национални държави, които вземат суверенни решения. Онова, което не бива да бъде Европа, е една недемократична е, е, организация, в която решенията се вземат от Европейската комисия, която заседава тайно, заобикаля се демокрацията, не се произвеждат референдуми. Ние сме за демокрацията, за свободата и за това сме гласът на европейските народи. Благодаря. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete de Graaf. Сега от името на а, независимите господин Деграф. планът на господин Юнкер е за насърчаване на растежа в Европейския съюз. Тоест, Холандия трябва да ограби на, още един път своите граждани, за да сложи пари в тази обща миза. а, значи ще а, е, а, е, плащаме за безмислени енергийни проекти. А, когато беше министър-председател на е, Люксембург, господин Юнкер се занимаваше с е, а, сделки в задните стаички. А сега се предлага 21 милиарда да бъдат инвестирани. А, комисията вярва ли в миражът на голямата европейска империя, но економическите разлики между страните членки са прекалено големи. И цената се плаща от европейските граждани а, чрез болезнени съкръщения на о, техните приходи. А, трябва а, да се разгради Европейския съюз, да се изостави еврото, за да може всички да бъдат по-богати. И страните, членки а, да а, се предпазват от нежелани емигранти и а, джихадисти, които сега нахлуват техните страни. Това трябва да направи господин Юнкер, иначе трябва да си отиват. Сега госпожа Гростет. Благодаря, господин председател, както много други. А, а, а, ще кажа, че се предстоящият съвет е, е, има ключово значение за гражданите на Европа, които достатъчно много са страдали. Трябва да се каже, че днешната декла... декларация на съвета е доста слабовата защото много разочарования преживяхме. Не виждам амбицията, която ще ни даде възможност да вървим напред. Не виждам духа на европейска солидарност. Време е да преминем към действие. Ръководителите на държавите трябва да предприемат сериозни решения за стратегически инвестиции. Стратегически инвестиции на инструментите са на масата, трябва да ги използваме час по-скоро. Защото в момента знаем, не можем да имаме устойчив растеж без економически и парична стабилност, економическа и парична стабилност. Трябва да се адаптираме към економическата ситуация. Съветът и комисията трябва а, да зачитат пакта за стабилност и растеж, защото истински растеж може да имаме само когато страните имат смелостта да проведат необходимите структурни реформи. Онези, които не го правят, трябва да поемат отговорност пред своите народи. Защото не може Европа, минало е време, когато Европа може да поема отговорност вместо страните членки. Трябва нов подход, по-целенасочен, по-концентриран, по-малко бюрократичен. Това ще ни даде а, а, да успеем. А успех ще има само ако възстановим доверието. Това се отнася и за ТТИП. А, защото искаме да имаме силна Европа, за да не бъде Европа а, а, маргинализирана а, а, пред а, а, а, в а, Съединените щати. Сега положението в а, а, Украина е такова. Наистина трябва да подкрепим Украина. Но а, не трябва да само политика на тоягата а, да използваме с голям партньор като Русия. И напомням, а, напомням, че ние трябва да имаме амбициоз, да вземем амбициозни решения. Приз, призовавам а, господин Юнкер да напомни на страните членки за тяхната отговорност. А, Господин Гереро Салом. Благодаря, господин председател. Господин председател на съвета, господин председател на комисията. Ораторът прекъсна изказването си. господин Салам, Господин председател, е, тъй като отговарям в Европейския парламент е, за доклада за хуманитарната помощ, е, ще ви попитам какво става с действията за подпомагане на борбата срещу ебола. Е, става дума за хора, които в момента боледуват е, все още са е, страни, които действително са далеч от Европейския съюз, но ние при всички положения трябва да ги подпомогнем. Разпространяването на тази зараза е, една потенциална опасност и макар че в момента не виждаме е, много бързо разпространение, някой ден и е, ние ще бъдем засегнати тук в Европейския съюз. Е, би трябвало при всички положения да помогнем и с медицинска помощ, и с е, средства за да покажем действително едно хуманно отношение. Независимо от това, че не става дума за проблем вътре в нашите граници, но за проблем, който се отнася до хората. Следващият оратор има думата. Това е Дода Анджей. Благодаря ви. Твърде е, слаба е подкрепата на е, Европейския съюз е, за е, Украина. Е, трябва да е, подчертая е, с оглед на предстоящото разглеждане на темата в е, е, Брюксел, че е, при всички положения трябва да се има предвид е, е, Минското споразумение. Всички е, е, агресивни действия са в крайна сметка в нарушение на това споразумение и това е истински скандал, че и, и ние включително не реагираме е, достатъчно рязко и не оказваме истинска помощ в това отношение. Нека да говорим, когато говорим за инвестиции, за сближаване, за е, сближаване в рамките на Европейския съюз. Има държави, които от 2004 и след 2004 година се присъединиха към Европейския съюз и те естествено в момента са по-назад по отношение на економическото си развитие и на, в социалната политика. На тях трябва да им се помогне. Благодаря. Господин Теличка, благодаря господин председател. Първо съжалявам, че е, господина от е, Великобритания, партията за независимост на Великобритания, след едно бляскаво в кавички изказване е, си отиде. Аз щях да му кажа за това, че в Великобритания също има инвестиционни планове, които ще ползват европейски пари и то по достоинство. Вие, е, е, господин Юнке, разбира се, съчетавате това с е, усъвършенстване на нормативната уредба, с развитието на вътрешния пазар, разбира се. Имаме само една критична бележка обаче. Сигурен съм, че инвестиционният план можеше да бъде и по-прецизен, можеше да, да бъде подобрен с наше участие, защо не и на нашата група. Имам известни съмнения е, по отношение на, на някои от елементите му, но планът е добър. Е, Европейския съюз го заслужава. Той е дълго очакван от економиката. Е, Несравнимо е с онова, прочем, което ни предлагаше бившата Европейска комисия. Въпросът за усъвършенстване на нормативната уредба, отново бих искал да подчертая, е, е много важен. На, на това трябва да обърне особено внимание комисията. Обръщам се сега към представителя на съвета. Вашето изказване бе твърде разочароващо. Твърде общо има гляво, лишено от, от, от конкретни акценти. Всъщност знае ли съвета какво става в Европа? Господин Ферхоштад тук говори за далекосъобщителния пакет. И гражданите и предприятията години го чакат този пакет. Къде ви е напредъка? По роуминга, по мрежовата неутралност няма такова нещо. На второ място, четвъртия железопътен пакет. Дори не сме го подхванали. И сега се спори а, е, за разделяне на техническата инфраструктура от управлението. Не, моля ви, а, е, бизнеса не може да инвестира при тези условия. Има и редица, а, е, и редица такива други сектори, на които вие не обръщате внимание и не давате очаквания от обществото и економиката отговор. Благодаря. Синя карта от господин Етарич, приемате ли? Заповядайте реплика. Благодаря ви е, за това, че обърнахте внимание на отличното изказване на нашия лидер Пол по-рано. А нямам съмнение, че британския бизнес ще инвестира. Обаче не бихте ли се съгласил, че причината по която да накоплаците са принудени да, да, да е, участват финансово в някои от тези схеми, е чисто и просто, че това са лоши инвестиции. Ако бяха добри, е, частния сектор щеше да се справи сам, нямаше да чака на гърба на държавата. Вие питате вероятно за кои, не знам, за кои лоши инвестиции всъщност става дума, но, но бих ви отговорил. Аз съм убеден в частната инвестиционна инициатива, но съм длъжен да кажа, че онова, което се предлага като план днес е за насърчаване на инвестициите. И аз съм разговарял с редица британски инвеститори и те високо ценят този план. Разбира се, те имат критични бележки но а, а, изказванията им са категорично в разрез с това, което чухме тук преди малко от ваша страна. Господин Форенца е следващият оратор. Заповядайте. Благодаря, господин председател. В подготвителните а, разговори, предхождащи а, заседанието на съвета, искахме да чуем съвсем друг дневен ред, в който централна роля играе загрежеността за живота на гражданите. А вие говорите как да се преразпределят доходите и заетостта, как да се... Как бихме искали съветът именно това да реши. Как да се отървем от политиката на економии. Как да преодолеем неравенството, което вреди на растежа. Защото неравенството в Европа е много голямо. През последните е, години сме загубили 8,4% от е, растежа на БВП. Е, това е съгласно доклада на ОИСР. Затова очевидно трябва да променим нашата економическа политика. Необходимо е да инвестираме в образование, да възстановим доходите на гражданите, така че те да бъдат сносни. Необходимо е инвестиции, но вие инвестирате в стабилност, а създавате нестабилност. Е, разбира се, е, свидетели сме на един от сериозен скандал, свързан с е, данъчната политика. Необходимо е наистина. А, а, говори се, че трябва да имаме нужда от 300 и косур милиона, а пък има на лице само 21 милиона. А, господин Ренци говори надълго и широко за мерките за подкрепа на растежа, които италианското председателство предприема. Но мисля, а, че независимо от това, италианските работници обявиха обща стачка и излезаха на улиците. А, става дума за а, сектор, а, който има нужда от инвестиции. Ще спомена само онзи, който според мен е най-важният Необходими са инвестиции в научните изследвания. Защото научните изследвания са стълб на прогреса и благосъстоянието на Европа. Трябва да се инвестира в университетите, в големите научно-изследователски центрове. И разбира се, особено внимание трябва да се обърне на научните изследвания върху в областта на промишлеността и енергетиката. Необходима е политиката, нова политика за младите, младежите. Необходими са а, научни и социални а, мерки в полза на а, младеща. Защото младеща трябва да бъде подготвена още от сега. Защото това, са, това е поколението, което утре ще поеме шафетата. Е, съществуващите проблеми са сериозни. Но с удивление установяваме, че испанското правителство представя само половин страница крайно общи пожелания с абсолютно произволни политически а, решения. Прекъсва го председателят, благодари изказващият се. А, а сега а, Жулия Мой. Благодаря, господин председател. Изминаха вече 6 месеца на италианското председателство на съвета. 6 месеца ние чакахме да се е, изпълнят поне част от е, очакванията на гражданите.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 бе обещала е, да се предприемат някои стъпки в това отношение, но е, всъщност не госпожа Меркел е виновна, защото е, италианското правителство би трябвало да създаде съответните условия и за повече заетост, и за повече економически растеж. Но ако не се решат някои от основните проблеми във връзка с производството, във връзка с промишлеността, ние няма да можем да излезем от кризата. В никакъв случай не би бива да а, натоварваме гражданите с нови тежести. Ние трябва а, да помислим и за облегчаване на малките и средните предприятия, а не да увеличаваме данъците и да увеличаваме а, бюрократичната машина, която задушава Италия, а и останалите държави в Европа. Е, трябва при всички положения да създадем повече е, и по-благоприятни условия за предприятията, за потребителите. Трябва да им е, създадем условия за един безопасен живот. В това отношение и безопасност на храните. Но колкото и да обещаваме и да говорим, нищо не се прави нито за предприятията, нито за емигрантите, нито за безопасността на е, гражданите. Огромен е скандалът е, е, по отношение на миграцията и миграционната политика не само в Италия, в цяла Европа. Зле работеща администрация, лошо управление на Европа изобщо. Ето това са огромните проблеми, които тежат и на италианското правителство тежат на цяла Европа, на Европейския съюз. И а, също времено а, в а, е, Италия има един а, процес в момента, а, а, в който се оказва, че министрите са а, забъркани в мафиотски сделки и са във връзка с мафията. Това е наистина скандал. Продължава от години. А, да, госпожа Бреса, иска да ви зададе въпрос. Благодаря, господин председател. Бих искала да задам въпрос на колегата. Дали говори е, в италианския парламент и дали осъзнава, че всъщност в момента е в Европейския парламент. Ние говорим за инвестиционната програма на е, Европейския е, е съюз е, за Европейския съвет. И ако дърпаме към една страна, никога няма да спечелим. Всички ще загубим трябва да се обединим. А, какво точно всъщност в момента я тревожи по отношение на инвестициите, по отношение на Украина? Италия е корумпирана държава и непрекъснато а, избухват скандали. А, мафията а, е и в а, Рим и тя всъщност управлява тази страна. Ако ние не изкореним мафиотството в Италия, Италия ще бъде винаги позорното петно за Европа. Благодаря ви. Давам думата на следващия оратор Карвин Мике. Една минута. Бандата на социалистите, както я наричам аз е, в този парламент, не разбира едно просто нещо. За да се бори човек с безработица, трябва да има пари. За да има пари, трябва да събира данъци. Е, е, с парите се създават нови работни места, но с данъците пък се разрушават. Чиста и проста сметка. И ако една фирма, разбира се, не си плаща данъците, тя може да произвежда по-ефтино, да продава повече. Като продава повече, ще найма повече хора. Благодарение на господин Юнкер. Нали? Но господин Юнкер в качеството му на министър-председател на Великото херцогство Люксембург, а не господин Юнкер като председател на комисията. И още повече, то Европейски съюз трябва да бъде разтурен. Благодаря. Китоксия. Следващият оратор Гардини. Благодаря, господин председател. Днес Днешната дискусия е от съществено, жизненно важно значение, според мен. Тя ни представя уникална възможност Съветът, който ще заседава тези дни, ще има също решаващо значение. В рамките на нашата политическа група НП обсъдихме подробно нещата. Имало различни документи от, от Дъблин от, от миналата пролет и, и по-нататък. Сега фактически се конкретизират тези общи насоки е, от тази година. И е, се обръщам към господин председателя на комисията Юнкер. Ние се осланяме на вас. Дадохме ви своето доверие. Моля ви да направите необходимото, защото инвестиционният план да се превърне в възможност за компенсиране на неравновесията, на неравенството и диспропорциите в еврозоната. Ако не сторим това, опасявам се, планът, който предлагате, няма да сработи. Credo sia il punto fondamentale che dobbiamo guardare. E allora... Говори се за стотици е, милиарди евро, които изтичат от Европейския съюз, защото той не е привлекателен за инвестициите. Но в еврозоната имаме излишък в две страни. Ето с това трябва да се захванем. Нашите американски е, е, приятели е, ни, ни приканват да си свършим работата вече от доста време. И ако не се обърнем с лице към този проблем за излишъка, то а, американската страна може да погледне с неохота към по-нататъчната съдба на търговско-инвестиционното споразумение между ЕС и САЩ. Не, все още не е приключила работа по транс-тихоокеанското сътрудничество. Е, имайте предвид и това. Тази празнота следва да се попълни. Гебхарт, една минута. Благодаря, господин председател. И аз, както и много други колеги, ще се обърна с призив към съвета. Много важен е този призив. Е, много ви моля е, да ориентираме политиката към бъдещето. Това е изключително важно. Не бива да забравяме че не само става дума за общ растеж, а за създаване на заетост, за устойчивост. Тоест, е, нещата трябва да са съвсем целенасочени, а не да се прави това, което в момента ми се струва, че се прави. А, е, така, е, по принципа на лейката, хайде да полеем по мъничко, да дадем по малко на всеки. Не, трябва да се мисли за създаване на работни места в е, е, областите на високи технологии, в е, областите свързани с цифровизацията, с альтернативните енергийни източници, енергийната политика. Енергетиката е също важен източник на заетост. Ето това е въпроса. Благодаря ви. Господин Демес Макер има думата. Благодаря, господин председател. Нека да се върнем на ситуацията в Украина. Ще го направя с удоволствие е, и е, чувам е, с удоволствие, че съветът смята да обърне голямо значение на тази тема. Да, хубаво би било да се ратифицира споразумението и това да бъде подкрепено от всички държави членки. Да Държавата се намира, в крайна сметка, във военна обстановка. Това е военен конфликт там. Би трябвало да подпомогнем усилията за реформи. Ние не бихме желали да се допуска същото, както в Крим. Няма да позволим на Путин, надявам се, да откъсне части от Украина. Въпросът е как точно ще реагираме на всичко това, което Русия прави, да кажем, във връзка с издаването на паспортите на гражданите в е, е, Грим. Е, няма ли да официално да се противопоставим на тази политика на Русия? Господин Ламстарф, да, либералите желаят успех на комисията, господин председател. Господин Юнкер, вашата е, работна програма е чудесна. В никакъв случай не бива да ви обезкуражаваме, напротив. Е, и ние много се надяваме, че господин Тимерманс е, ще стои зад вас и ще ви подкрепя активно. Неговата програма също ни хареса. По отношение на а, а, други а, страни е, на тази е, политика и на тази работна програма и се тревожим. Ето, погледнете как стъчкуват хората в Белгия, в Франция, в Италия. Е, би трябвало да се помисли и за някои от така, социалните ефекти на тази политика в момента. Хубаво е, естествено, да се мобилизират частните инвестиции на основата на определени инвестиции от публичните бюджети. Да, в миналото това е ставало, защо да не стане и сега? Господин Хоер, който бе Миналия път е, е, до вас, на когато също е, много вярваме, ще направи селекцията на проектите и аз много се надявам, че тази селекция ще бъде правилна. Нека да не се повтарят истории като тази с летището на Берлин, Бранденбург, където се наляха толкова много средства и в крайна сметка цялото се оказа едно бездънно блато. Господин си има думата сега. Благодаря, господин председател. Неолибералните догми изискват все по-големи съкръщения. Смята се, че това ще помогне на инвестициите. Остановяваме обаче, че инвестициите са намалили с 15%. Следователно, трябва да променим политическия курс като използваме повече публични средства за да подмогнем растежа. Господин Юнкер, пакета, който вие ни представите, е на практика празен. А, а, Исус Христос успя да нахрани сума народ с а, една риба. А, но а, а, този пакет, от него се опитвате той да бъде прият. Каква ще е частието на страните членки? Възоснова на какво ще участвате? Откъде знаете, че тези инвестиции ще поощрят един устойчив растеж? Смятам, че това са така новогодишни и коледни пожелания от страна на съвета. Благодаря, господин председател. Това е Мишел Ривази. Бих искала да знам следното. Експертите казват, че природните катастрофи, на които сме свидетели, са дължат на обезмисяването и на други а, е, а, е, неща. Над 1 милиард бяха отделени за борбата с еболата. А, е, това е чудесно, а, но а, проблемът. Проблемът е, а, а, а, министрите подписаха а, а, а, на 12 декември споразумение за економическо партньорство за страните от АКТП. А, много от тях те са а, бивши колонии, те имат а, едностранни а, преференции. Т.е. те ще имат предимства, ниски мита и ще имат пълен достъп до, а, до а, европейския пазар. Е, а, те имат нужда от бюджет да плащат за инфраструктурата, но същевременно нямат тези средства поради митата, които трябва да плащат. Какво ще правим в такъв случай? Господин Лунгрен, господин Риваси, или по-скоро Лунгрен, да. Господин Юнгер иска повече. Е, е, пари това не ме е, е изненадва, тъй като поемането на отговорност за освояването на парите на дъкоплаците е, е нещо нечувано в тая зала. Човек като види за какво спорим тук, за, за парите на депутатите, е, е, е, някакси е, не хаят е, тук колегите за съдбата на обикновените граждани. Повече от 43% от тях е, е, предпочетоха да не вземат участие, да, да не гласуват е, на европейските е, избори. Че как, след като са обесърчени и обесърчават се от държавата по всякакъв начин. Значи, ако човек трябва да чака е, години е, след като е положил труда си, е, за да получи дължимото възнаграждение, по-добре да не, да не се е трудил. Значи, работиш, работиш и работиш, накрая вместо да получиш пенсия, вместо да, да получиш премиални, половината ти ги взема държавата. Значи mission impossible държавата да управлява парите на хората, това е, какво да ви кажа, мисия невъзможна. Е, единственото, което правим е да, да показваме неуважението си към хората, които е, едва се препитават. Как ще е, градим доверието им в нас? Благодаря. Господин Пиз... госпожа Бизото за една минута. Благодаря на заседанието на съвета тази седмица ще бъде ръководена от, е, от нов председател е, при нова Европейска комисия, но нищо друго няма да бъде ново. Нищо няма да се промени за е, европейските граждани, за окаяното състояние на безработните. Ще се произнасят прекрасни слова. Но ето на, наближава края на 2014 година и с това мандата, края на мандата на италианското председателство и отново прекрасни фрази, но нищо на практика. Аплодирате господин Ренци, когато той е, говори тук преди няколко месеца, обаче кажете ми едно, едно нещо, е, с което е, европейски и италианския гражданин може да се похвали и да благодари за това на Ренци по време на е, парламентарните избори, на европейските избори, се говореше за Европа с човешко лице, Европа, която да, да не е, се грижила единствено за банките, а, а да а, се грижила за, за хората. Но какво ново? Господин Гонзалес, една минута, Гонзалес Понс. Благодаря, господин, господин Юнкер. Съветът, който предстои, ще бъде от особено значение. Аз бих искал да предам онова, което казват моите избиратели. Те ви подкрепят, очакват да бъдат насърчени инвестициите, за да заработи успешно единия пазар, очакват различните злоупотреби, данъчни измами и прочие да, да бъдат предотвратявани и санкционирани. Очакват енергиен съюз, благодарение на който енергетиката да бъде устойчива, конкурентоспособна, с гарантирани доставки на разумна цена. Желаят също така гражданите Европа да бъде едно сигурно, едно безопасно място. Очакват от нас да се борим с тероризма, да, да се справим с проблема за връщащите се е, наемни бойци е, от е, конфликтните зони на света. Господин председател, трябва ето на, от тази сутрин е, да, да откликнем е, на клането в Пешавар. Е, повече от, от 100 деца загинаха. А, ако едно дете, където и да било по света, загине, все едно е загинало едно наше дете, едно дете от Европа. Значи трябва да проявим солидарност и помежду си да имаме обща политика за охрана на границите. Това трябва да бъде главен приоритет на, на външната ни политика. И, нали? понеже нямаме вътрешни е, е, граници, е, е, без значение е, е, кои са страните от едната и от другата страна на границата. И после трябва да говорим за Украина, трябва да говорим за Русия, да видим какви са последиците за економиката например, за, за заедостта у нас, ако е, тази зима руската економика се срине. Е, тук е, последните новини би следвало да бъдат повод не само за загриженост, а и за действие. Та, като си свършите работата е, на съвета, мога да ви кажа от името на моите избиратели е, е, честита коледа. Реплика имате от господин Кабрас. Заповядайте за 30 секунди за реплика. Благодаря. Хубави работи казвате за енергетиката в Европа, обаче енергетиката, енергията е, в Испания е, е най-скъпа е, в сравнение с където и да било по Европа, е, из Европа. Защо? Дали защото е, има протекционизъм? Е, 1,3 милиарда евро е, се отпускат на господин Перес Е, и, и му бяха изплатени е, за 30 дена. Е, защо? Та, значи ние трябва да се справим с енергетиката в Испания преди да се занимаваме с енергетиката в Европа. Благодаря ви, господин Абра, за това, че е, се обърнате към мен на испански язик. Е, нека кажа, испанското правителство се опитва да намали цената е, на енергийните доставки за обикновения потребител. Обаче енергопроизводството и разпространението следва да бъде конкурентоспособно. За тази цел би трябвало Иберийския полуостров да бъде свързан с останалата част от Европа през Пиринеите, така че алжирския газ нас да се конкурира с руския. И още една реплика. А, късам се пролеято и Благодаря ви, че ми давате тази възможност. Вие в е, изказването си споменахте, че отдавате голямо значение на противодействието на данъчните измами и на неплащането на данъци ще бъде ли готова вашата партия да предприеме също толкова решителни мерки срещу държави, които прекомерно облагат с данъци своите граждани, което съответно поражда е, черен пазар, както е в е, Унгария. Краткият, краткият отговор на този въпрос е да, да, прекрасно. Благодаря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 Благодаря, госпожо председател. Бих искала да се обърна към италианското председателство, за да му обърна внимание на предизвикателството на цифровата економика. Всички казват, че това ще бъде едно от магистралните направления за бъдещи капиталовложения. И ние споделяме този възглед. Но това, този, това начинание не би могло да се увенчае с успех, ако плодовете му не стигнат до обикновените европейци. Значи, това е, е въпрос непосредствено свързан с данъчното облагане, е, възоснова на което е, основаваме надеждите си за извличане на максимален економически ефект от цифровия пазар. По същия начин би следвало да работите в тази връзка и за защитата на личните данни, тъй като фактически се осъществява изтичане на знания, не само на капитали. И е, бих искала също така да се обърна към председателя на комисията, тъй като по време на е, съвета вие ще участвате в изработването на пътната карта за бъдещето на еврозоната. И когато е, слушам какви ги говори господин Манкред е, Вебер, се е, изпитвам, изпитвам а, тревога. А, а, фактически не е, а, чрез а, неоснователна критика, не чрез задушаване и дори и на плахите инициативи в рамките на еврозоната, бихме могли да постигнем а, а, конкурентоспособността и че останалия свят а, да признае нашето право на съществуване като необходимо председателката прекъсва. Само да приключи изречението си не можем да се справим с днешните проблеми с днешните средства в рамките на економическия и паричен съвет. Трябва да, да го доразвиваме. Благодаря. Няма да дам думата за синя карта, тъй като госпожа Берес изчерпа всъщност до голяма степен времето. Дори го надвиши. Господин Люке има думата. Чухме е, една забележителна реч на господин Ферховстад е, тук. Е, дори той самият вече е забелязал, че еврозоната е в много тежка криза. А това действително е голям напредък за председателя на либералната група в Европейския парламент, който обикновено гледа на света с така, розови стъкла на очилата си. Също времено той очаква от съвета да му даде, както се казва, лекарствата, за да излекува Европа от болестта, в която е изпаднала и от тежката криза. Не, също времено очаква от САЩ и споразумението с САЩ повече економически ръст и раздвижване на економиката на Европа. Но защо в крайна сметка ние говорим за а, фамозното евро, защо говорим непрекъснато за това колко е ценна тази единна европейска а, парична единица и също времено изпадаме в тежки финансови и економически кризи. Господин Луке, въпрос от господин Ламстров. Два са моите въпроса към колегата а, Луке. От една страна, е, той е, не смята ли, е, че в някои от държавите на еврозоната действително има изоставане по отношение на економическите реформи. Това е и Франция, и Италия, също и други страни. Освен това, Минали път ми се струва, че така бях много близо до господин Перховстат и не забелязах някакви розови отблясъци в стъклата му. Аз съм съгласен с вас по първият ви въпрос. Да, действително, има страни, в които економическото развитие изостава и аз мятам, че в крайна сметка става дума за това най-вече. Всяка държава член сама да заплаща дълга си. Задълженията са направени от националните държави и не виждам защо останалите трябва да помагат на онези, които не са в състояние да изплатят дълга си. Ето за това се получават понякога и финансови кризи, които засягат всички. Председателката, много ви моля да спазвате времето, защото в противен случай няма да могат да се изкажат всички. Давам думата на следващия оратор. Това е господин Бен. Частните инвестиции са много важни, да. И в този смисъл е, инвестиционният план на господин Юнгер е, трябва да бъде подкрепен. Е, Европа се нуждае от реформи. Европа се нуждае от активни действия за стабилизиране и за оживяване на единния пазар за предприятията в областта на цифровизацията, но също времено не бива да забравяме и биоземеделието и екологичните мерки, особено по отношение на Арктика. Е, една голяма част от е, средствата, които са на разположение на държавите, все още в крайна сметка не се освояват истински. В е, Германия също се стараят да увеличат инвестициите, а ето, че господин Пападимолис, 30 секунди. А, Вие държите пропагандни речи и а, а, непрекъснато повтаряте, че Сириса е голяма опасност за демократизацията а, на страната и че в момента, в който Сириса спечели и поеме кормилото на управлението, а, ще трябва а, страната да напусне Европейския съюз. Да, благодаря ви, господин, госпожо председател. Говори Оли Рен. Много важно е господин Сириса да поема определени ангажименти, да, които са свързани с членството на Гърция в еврозоната. Да, Гърция трябва при всички положения да бъде реформирана, трябва структурата да се промени. Това е моето убеждение, но ангажиментите към еврозоната трябва да бъдат спазени. Господин Бютикофер, благодаря ви, госпожа председател. Добър ден, господин Юнкер, добър ден, господин председател на съвета. Е, необходимо е, е не само да се промени всичко онова, което ние правиме в момента и сме правили до сега, но и да осигурим един е, устойчив ръст на инвестициите. От тук ще дойде и устойчивия економически растеж. Много ви моля, много сериозно да се отнесете към този е, въпрос. И освен това, 6 са основните критерии по отношение на избора на е, проекти. Няма да има секторни и географски квоти, както господин Юнкер каза. Трябва да има добавена стойност, европейска добавена стойност. Трябва да се, е, се допринася за устойчивия е, растеж. Трябва естествено е, да се е, дава предимство на онези, които предлагат повече знания, иновации, квалификация, да се помисли за заетостта и същевременно да не се забравят малките и средните предприятия, да не се игнорират те. Η Σύνοδος Κορυφής θα κλιμακώσει την αντιλαϊκή επίθεση. Благодаря, господин председател. Виждам, че се готви ново, нова атака. Това, както интервенциите в Украина, това значи още повече бежанци. И също така опасност от война в областта на енергетиката. Има едно много леко възстановяване, но има опасност от нова криза. Защото говориме за ефтина работна ръка, допълнителни данъци и пълно унищожаване на земеделието. Допълнителните данъци, като се имат предвид, 300-те милиарда, за които се говори, няма да свършат работа. Защото всичко това няма нищо общо с интересите на народите и на хората. Хората трябва да вземат инициативата в свои ръце, за да се преодолее това варварство. Господин Анкел. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, господин председател на комисията, колеги. Ние и съвета, и парламента, и комисията сме за оживлението, е, възстановляването на европейската економика. Това е една достойна цел, обаче аз храня своите съмнения и опасения. Всъщност нови пари няма, като изключим средствата на Европейската инвестиционна банка. Ако вземем програмата Свързана Европа, ако вземем Хоризонт 2020 и заделените средства. Ние просто вадим парите от единия джоб и слагаме в другия претакаме едни и същи пари. След това, ако вземем мултипликационния ефект, който очаква комисията, според мен то е прекалено оптимистична оценка. Е, оценките не са реалистични, за съжаление. И на трето място, Особено внимание, преди всичко това, следва да се отдава на подбора на проектите, тъй като само при високо качество на инвестиционните проекти бихме могли да имаме и слабата надежда да постигнем дългосрочни резултати. Да се направи така, че всички проекти, които подкрепяме, да съответстват на генералната цел. Ако вземем проектите в енергетиката, например, те отговарят на тези изисквания и значи можем е, да предприемем е, незабавно стъпки за осигуряване на сигурността на доставките в Европа. Но и пакета на Барозо е, подчертаваше енергийния аспект. И пак нещата опират до наличните ресурси. Ако вземете Централна и Източна Европа в Европейския съюз. Там има много, което следва да се направи, да, да, да, да се подходи новаторски, за да се постигне достъпна цена на ергоносителя. Само така, само по-ефтината енергия ще придаде конкурентоспособност на Европа. Господин Нищо и ви отправя реплика. Приемате ли? 30 секунди. Благодаря, госпожо председател. За да може и економиката да заработи отново, е необходимо доверие. Сега, ако погледнем предстоящата работна програма на комисията, виждам, че не само Унгария, понеже съм унгарец, но, но и, и в други страни, е, ръководството на страната, правителството, министър-председателя обръщат надолу с главата всичко, което се казва за Европейския съюз. Е, всичко, което решава Европейския съюз, например, въвежда се нов данък и министър председателя хвърля вината върху Европейския съюз. Всички знаят, че това не е вярно. Смятате ли, че това е приемливо? А, благодаря за въпроса, понеже ми давате възможност да, да кажа нещо важно наистина. Е, е, вярно е, човек не бива да се хвали прекомерно, но е, с напълно уместна гордост бих заявил и тук в пленарната зала, че темпа на економически растеж на, на Унгария около 3% е сред най-високите в Европейския съюз, <coughs> съпътстван от намаляване на държавния дълг. Е, така че економическите показатели на Унгария са добри, а когато поехме управлението на страната, економиката беше пред успяхме да обърнем нещата, да поведем страната към по-добро. Благодаря. Госпожа Гарсия Перес за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Рахой, министър председател на Испания, каза миналата седмица, че тази коледа ще бъде коледата и на економическото оживление. Господин Вебер тук днес каза, че страните, които са провели структурна реформа, са двигател на европейската економика. И на двамата, господа, е, е, бих задала въпроса, вие на коя планета живеете? Та вашите думи са оскърбление е, за хората, които едва се припитават, които остават без дом, е, защото банките им взимат жилищата. Оскърбление са за младите, които напускат Европа, за да търсят припитание. Оскърбление са за е, за домакинствата, за <coughs> издържаните лица. И сега съвета на, на министрите на економиката и финансите пък взема решение да е, отслаби е, проекта за данък върху финансовите транзакции. Необходими са повече пари, да, но не за сметка на работническата класа, не за сметка на трудещите се. Трябва да, трябва да се потърси един наистина справедлив изход от кризата. Такъв е дългът ни към гражданите на Европа, не само към избирателите на едного или други го. Следващият оратор е Ченовски.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 pane předsedo dovolte mi stručně okomentovat hlavní téma prosincové Позволете ми накратко да се кажа някои неща във връзка с предстоящият Европейски съвет. Очевидно, мрежите, инфраструктурата, иновациите, научните изследвания, всички те се нуждават от повече пари. Но въпросът е защо частните инвеститори с неохота влагат своите средства в Европа. Колкото става дума, доколкото до, до плановете на Европейския съюз за инвестиции, необходима е, разбира се, добра бизнес среда. Съгласен съм с това. Но тук имаме 16 милиарда за Европейския съюз, 5 милиона от Европейската инвестиционна банка. Тук нещо, цифрите не съвпадат. Става дума за цифровата, цифровата програма. ще а, има ли възвръщаемост на тези инвестиции и още много въпроси има. Благодаря. Господин Вилимски за една минута. Благодаря ви. Уважаеми госпожи и господа, е, оставам с впечатлението, че е, много от нас не осъзнават колко драматично е положението в момента. От десетилетия не сме е, се изправили пред такава безработица. Невероятно нестабилно е еврото. Никога до сега не е имало такива периоди. И също времено с нулевите лихви на Централната банка ние не помагаме за заздравяване на едината европейска парична единица. Финансовият пакет, който предлага комисията, всъщност би трябвало най-вече да доведе до увеличаване на частните инвестиции. То, е, представете си, 15 пъти. Ами това е, звучи просто като приказка от хиляди и една нощ. Как ще стане тая работа? Как ще мобилизирате частния сектор да инвестира, след като ние не се справяме с е, политиката от толкова години насам? Не, хората с здрав разум просто не вярват. Съгласен ли сте с синя карта и реплика от господин Лайхтфрид? Да. Благодаря, госпожо председател. Вие говорите неща, които не са верни. Опитвате се да очерняте всичко това, което сме постигнали. Просто нямате абсолютно никаква представа за това какво става в Европа и какво е ставало. Е, нямате и никакви идеи. Вие сте просто против е, всичко говорите за а, е, неща, които просто не бива в никакъв случай да се случват. Защото ако такива като вас а, е, ни казват какво да правим, тук накрая ще дойдат само големите концерни и ние ще забравим за всичко останало, във всички останали сфери. Господин Лейхфрид, това, което говорите е просто чиста полемика. Междувременно вече виждаме какво става на този континент. От десетилетия насам национална економическа политика без Европейски съюз, без хармонизация и уеднаквяване на европейско равнище, държавите работеха по-добре, отколкото сега. И ще се съгласите, сигурно, с мен. Ако концерните в крайна сметка могат да помогнат на Европа, защо да не отвориме вратите? Да. Пауло Ранхел е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Господин Юнкер, господин председател на съвета, искам най-напред да подкрепя инвестиционният план, който комисията ще предложи. Мисля, че това е една великолепна възможност. Господин Юнкер, казахте, че не искате предварително да се разпределят суми по региони. Имаме кохезионна политика на сближаване. Но когато се взимат решения за инвестиране, трябва да се вземе предвид економическото и социално състояние на отделните страни. Някои не успяха да направят структурни реформи и имат нужда от помощ, за да решат социалните проблеми, които са, които са изправени и осигурят по-висока заетост. Искам също да спомена програмата на Европейския съюз за отношение с трети страни Украина и Русия. Отношенията с тези страни са важни, наистина. Но нещо друго излезе на преден план миналата седмица. Турция. Значи не става, нещата не са само исламска държава в Близкия изток, не само Украина и Русия. Турция има ключова роля за стабилността на региона и за нашия достъп на изток. И Европейския съюз трябва да каже своето мнение и по този въпрос. Благодаря. Закъсняваме и онези, които са записани за изказване, няма да могат да получават сини карти за реплика от тук нататък, за да може да имат възможност всички да се изкажат. Господин Лудвиксън за една минута. Благодаря. Имам някои въпроси относно инвестиционния план на Европейската комисия. Той съдържа много обещания но има и някои сметки, които не са направени коректно. Общо взето, отправя се общият сигнал, че подкрепяме инвестиции. Разбира, хубаво е, че това е, инвестициите са на първо място сред нашите приоритети. Необходимо е истинско увеличение на инвестициите. Защото ако искаме да съхраним конкурентоспособността си и да инвестираме в екологосъобразни сектори, трябва да направим едно по-голямо, по-широко усилие. Защото това, което се предлага е част от решението, но не цялостно решение. Това беше точно една минута. Благодаря. А сега господин Мирослав Пьотровски за една минута. Благодаря, госпожо председател. Предстоящото заседание на Европейския съвет е, ще анализира аспектите на економическия растеж в Европа и ще зададе нова политическа насока. Според последни данни на Евростат за брутния вътрешен продукт на глава от населението, можем да стигнем до извода за диспропорция в економическото развитие на Европейския съюз. Особено източната част от Полша, например, е с остро засегната от бедност и неизработица. В Люблин, например, БВП на глава от населението е само 40% от средното за Европейския съюз. Би следвало да се обърнем с лице към проблемите на Украина в тази връзка, да развиваме транспортните и енергийните връзки с Украина, през Балтийс, към Балтийските е, страни и Балтийско море, отново през региона на Люблин. По този начин ето на примери за възстановяване на економическото положение. Госпожа Марин Лепен за една минута. а, когато е а, 21 милиарда са много смешна сума, господин Юнкер. значи това е план на последния шанс, изглежда. Е, е, и е, става дума, че още 180 милиарда и повече ще бъдат привлечени частни инвестиции. Как ще стане това? след като имаме публични проекти, които не са рентабилни. А, Значи реалността е съвсем... Това са цифрите. А, може би ще си спомняте, а, а, а, онези, а, които седат там отпред, а, може би ще си спомнят. А, Uh, 35%, uh, 35% uh, намаля приходите, намаля средната заплата, увеличиха се безработните и то много от тях под 25 години. Значи, поздравявам ви за тези резултати. Те са резултат, са резултатите от вашата економическа политика. Il y a une carte bleue de Madame Harms, vous l'acceptez а, има синя карта, а, реплика, приемате ли Смятате ли, че е смислено да се инвестира по предлагания от вас начин, след като вчера стана ясно, че Русия ще предостави кредит на вашата партия в размер на 40 милиона? Е, е, и то за какво ви се предоставят тези 40 милиона, за да се борите срещу Европейския съюз тук, така ли? Както обикновено, вие говорите каквото ви доде на акъла. А, ако ако а, сме а, ако сме, вземахме този заем, защото не ни дадаха френските банки, много френски банки не ни дадаха заем. А, значи не става дума за хора, които са наши дружки, Става дума за банка, която не даде пари, а, значи непрекъснато се говори а, за подобряване на състоянието на банките, а, но и това е част от нашата политика, която именно ще бъде осъществена. Nächster Redner ist nun 30. е следващият оратор. Нашата политика е насочена към независимост на държавите членки, към спазване на правата на човека, е, на засилване на економиката, на инвестициите, на заетостта и така за укрепване на Европейския съюз. Нека да се върнем на предстоящия Европейски съвет. Държавите членки, вместо само да се оправдават, трябва просто да поемат ангажименти. Ние очакваме от този Европейски съвет е, да се е, е, вземат като основа предложенията на комисията и е, резолюциите на парламента е, и по отношение на е, инвестиционния пакет, и по отношение на Украина и Русия. Трябва съвсем конкретни форми да придобият тези представи и предложения на господин Юнкер за заетостта. Можете да вземете на основа, като основа тези 21 милиард, можете да вземете и много други източници, естествено. Важното е проектите да бъдат разумни от екологична, економическа, социална гледна точка. Всъщност очакваме сериозно отношение, а не национализация на инвестиционния фонд. Ние очакваме консолидация на бюджета с участие на всички държави членки. Ние очакваме структурни реформи, защото само така ще имаме средства за инвестиции. Ето всичко това е, очакваме от съвета и той трябва да го направи много енергично и решително. Има синя карта за вас, господин Отмар. Милисате, моля. Приемате, очевидно. Вие говорихте тук що за а, е, спазване на правата на човека. Докладът е, е, за економиите, е, който вие също приехте и подкрепихте от името на Европейския парламент, всъщност е, макар и косвено нарушение на правата на човека в Гърция. И не става дума единствено за този доклад. Има и редица е, решения, редица документи, в които е, е, се заявява, че държавите членки няма да нарушават правата на човека и също времено с действията си ги нарушават. Господин Отмарс, още преди е, изборите за Европейски парламент е, бе посочено, че докладът е, на Европейския парламент във връзка с действията на тройката трябва отново да бъде преразгледан, като се има предвид политиката на реформи в рамките на Европейския съюз. Но ако ние не реагираме, ако не действаме е, решително, е, няма да можем не само да се преборим с економическата криза, няма да можем да наложим и е, зачитане на правата на човека. Няма да ги защитим просто. Благодаря ви. Госпожо председател, господин председател на Европейската комисия, програмата, която осигури избирането на комисията Юнкер поради сериозни надежди, но вчерашното представяне на програмата бе твърде разочароващо. Бъдещето на Съюза в крайна краща не зависи от думи, а от дела. И останалата част от света с интерес гледа именно към делата, които ще е, предприеме Европейския съюз. Особено през първото полугодие на едната година. Всичко останало може да звучи прекрасно, но не бива да загубим набраното ускорение, е, да, то да стане жертва на бюрокрацията. До юни 2015 година трябва да имаме е, солиден, е, готов за изпълнение инвестиционен план за устойчив растеж и фискална конвергенция – към юни 2015 година трябва да сме завършили изграждането на економическия и паричен съюз. Това е латмусовия тест, който ще приложи към нас обществото. Останалото ще бъде разочарование. Господин Кефалоянис за една минута. Благодаря, господин председател. Наблюдавайки кривата на капиталовложенията в Европа през последните години, ще видим, е, че като започнем от Европа на 10-те до Европа на 28-те, е, капиталовложенията са се удвоили. Но е, има едно значително изоставане на стойност 216 милиарда евро. И дори да, да приспаднем е, оборотите или продукта създаден в строителния отрасъл, е, в който по различни спекулативни е, е, причини е, края на миналия век се наблюдаваше на имоверен ръст, пак ще липсват някъде 150-160 милиарда. И сега планът Юнкер се опитва да попълни тази празнота с средствата на Европейската инвестиционна банка, с гаранциите, които ще дадат държавите членки, с мултипликационния ефект. Определено ще се постигне желаното, според мен, ще се създадат и милиони работни места. Господин Юнкер и неговия заместник председател Катайнен е, те първа трябва да извършат е, много. Е, да, да започнат една мащабна популяризаторска кампания и в Америка, и в Азия за подкрепа на тази инвестиционна програма. Тези 300 милиарда са сериозно предизвикателство, обаче ако се справим с него, е, ще поженем сериозен успех. Ето това е и посланието, което трябва да отправим към пазара. Пари те следва да се насочат към онези, които са готови да ги рискуват. Това трябва да бъде новия е, повик. Приемате ли реплика, господин Фариана, за 30 секунди? Благодаря, госпожо председател. Аз поисках да отправя реплика е, към предходния оратор, не към е, е, този. Не, не ми дадохте тази възможност. Бих искал това да се отрази в протокола. Председателката се извинява за този пропуск. Госпожа Фан Брент за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин председател на съвета, господин председател на комисията. Най-напред бих искала да ви е, прочета заглавието на една статия в печат. Европейският съюз прахосва милиони за лет. В Италия има пет е, летищни комплекса, в, в Италия, Гърция, Испания, Полша. Наливат се пари в абсолютно безсмислени е, инвестиции. Летищата са в прекомерна близост едно до друго, не биха могли да са економически ефективни. Е, и колкото и да обичат хората Европа, подобни заглавия в печата е, просто стимулират тяхната тяхното безверие. Повече трябва да се инвестира, разбира се. Това, това искам да кажа. Обаче не безразборно. Защото всяка държава членка, всеки министр ще си има някой любим проект. Не бива това да бъде критерият. Критерия трябва да бъде економически ефект, економическа устойчивост, заетост. Критерия трябва да бъдат основите на бъдещото развитие. Критерия трябва да бъде и развитието на човешкия капитал, защото това ни обещава добро бъдеще, а не всякакви престижни е, такива тържествени проекти, които не дават нищо друго, освен е, да захранват егото на този или онзи министр. Следващия оратор, минута и половина. Господин Кон... Шон Кели. А, мисля, че а, е, а, хубаво да погледнем малко по-внимателно какво ни предстои. Защото ако успее плана, това ще бъде успех за Европа, иначе ще бъде провал за всички. Жалко е, че се дават, дадоха гаранции, които като че ли не са необходими. Необходимо е, разбира се, страните да проведат структурните реформи. И както господин Вебер посочи тази сутрин, Ирландия, която преди 3-4 години се смяташе, че е в ужасно състояние, проведе необходимите структурни реформи въпреки страданията на мнозина, в момента върви напред и имаме над 4% растеж тази година. Господин Юнкер говореше за доверие. Но а, за да има доверие, това значи доверието, значи и оптимизъм. 30 процента от хората в Ирландия смятат, че до, година ще получат поне още една възможност а, а, за работа. So, economic growth the sustainable projects се надяват, че ще наймат поне още един работник до година. Е, такива проекти ни трябват, а не суета. Сега давам думата на Марлен Мици за една минута. Госпожо председател, господин председател, трябва да дадем нов старт на економическото си развитие. а, дали този нов инвестиционен а, план е, ще внесе някаква промяна, промяната, която чакаме отдавна. Несъмнено, това е крачка, която ще ни изведе от а, тунела, в който се намираме, към а, светлината на бъдещето. Необходими са ни обаче ефективни системи за социална сигурност. Има някои неща, които трябва по-конкретно да бъдат посочени от комисията и съвета. Примерно, вноските на страните членки, какви ще бъдат те, какъв ще бъде приноса на частния сектор, как ще се управлява този процес. И не трябва да се допускат финансови инструменти, които се използват за повече от една цел. Необходима ни е ефективност и ефикасност. Благодаря. А сега господин Каринч е, за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Днес говорим за инвестиции, от които разбира се се нуждаем в Европа. Откъде да привлечем средствата обаче? Знаем, че задлъжнялостта на държавите членки е, е нараснала до такива размери, че просто е, няма откъде да се вземат повече пари. Добре, разчитаме на частния сектор. Частния сектор средствата ги има, обаче не желая да инвестира в, ре, в реалната економика. И това е въпросът, на който трябва да отговорим. Защо частния сектор всъщност не влага наличните средства в европейска економика? И според мен отговорът е такъв. Липса доверие. Няма доверие у частния е, сектор в европейската економика. Економическото регулиране, нормативната уредба на, на стопанска дейност е толкова тежка, е, е, толкова негъвкава при това. Сега Европейската комисия ни предлага едно решение, да, как да привлечем частните инвестиции. Обаче, уважаеми колеги, ако държавите членки не продължат по пътя на структурните реформи, тези дългоочаквани инвестиции в частния сектор така и няма да постъпят. Трябва да намалим бюрокрацията, трябва да подобрим нормативната уредба, да я улекотим и да стимулираме националните е, е, бюджети, впрочем, да не се харчат средства, които ги няма. Благодаря. Господин е, Уихели Иштван има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Юнкер, познавате ли тази фраза? Какъвто дядото и каквато бабата, така и е, такъв и внукът. Да, имаме е, е, и е, също времено имаме немалко граждани на Европа, които не могат да живеят там, където са живели баба им и дядо им на родното им място. Трябва да живеят далеч от собственото си всъщност родно място. В Западна Европа има твърде много работници от източна Европа и Именно тези работници пък на нас ни липсват от дома. Вие тук в Западна Европа се нуждаете от медицински сестри и хора, които да се грижат за старите хора, за възрастните. Те ни липсват и на нас, защото нашите специалисти всъщност идват тук и се оказва, че освен по скайп хората не могат да контактуват с баба си и с дядо си, а камо ли с някой друг. Благодаря ви, госпожо председател. Следващият оратор. Много важна е програмата, която вие предлагате, господин Юнкер. Тя ще бъде изключително важна за економическия растеж, за работните места в Европа. Но а, ние би трябвало да говорим и за други а, проблеми. Говорим за Украина, не говорим за Русия. Струва ми се, че при всички положения съветът и комисията би трябвало да обърнат внимание на правата на човека и да обърнат особено внимание на миграционната политика. Не става дума единствено за проблем на Италия, става дума или само за малтийски проблем, става дума за общо европейски проблем. Мигрантите пристигат в Европа, пристигат твърде много хора и от Северна Африка, и от Централна Африка, но и от Сирия. И ние трябва да се погрижим и за техните права. Много жалко е наистина, че италианското председателство просто е, не поставя въпроса на дневен ред, е, поне през последните дни на своето председателство. Е, трябваше да го направите, е, колеги от Италия, защото всички ние, които сме на брега на Средиземно море, изпитваме тежестта на проблема в невероятна степен и трябва да има повече солидарност не само към самите хора, но и към нас. Давам думата на следващия оратор. Господин Юнкер, господин представител на съвета, господин Лаксдорф посочи, че Франция трябва да направи структурни, структурни реформи. И, искам също така да кажа нещо по същество и да попитам следното. Има опасност от дефлация в Европа и в света. Няма ли една дълбока пропаст между структурните реформи а, а, и а, опасността от намаляване на а, за разходите за труд и опасността от а, дефлация? Има малко публични инвестиции, защото има малко потребление и а, Господин Юнкер, няма ли тук едно противоречие между планът, който вие представяте и публичните инвестиции, които трябва да бъдат гарантирани, за да имаме достатъчно частни инвестиции и а, да се проведат а, структурните реформи, които обаче а, с нищо не окоръжават инвестициите и пазара. Сега давам думата на Елена Теохарус за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин Юнкер. Вие развихте амбициозен план за економически растеж. Спешно е да го приложите на практика, защото защото европейските народи и най-вече бедните народи от юга вече изнемогват. Економиката на държавите членки е независима е, и е, независимо от това обаче е подложена на строги економии. Обществото страда, хората се озовават без жилище, нямат е, какво да ядат. Ние не можем да направим тези инвестиции без по-голяма политическа и социална сигурност. Настоящето положение е, създава проблеми заради Гърция, Кипър, Испания и Италия, които са изправени пред тежки економически и социални проблеми. Безработицата нараства. Нито един инвеститор не би пожелал да инвестира при такава ситуация. Гърция е изправена пред нова политическа криза с евентуален изход от еврозоната с последици за всяко национално стопанство, с е, съответните последици и е, за реакция реакция от борсите. Е, същия проблем може да се възпроизведе и в Кипър програмата за строги економии води до опасности. Ако не променим парадигмата, тя може просто да взриви целият ви план за инвестиции и за економически растеж. Е, сега е, мисля, че Европейския съвет, следващия Европейски съвет ще бъде определящ за е, същински обрат в Европейския съюз. Ние искаме да подкрепим настоящото председателство и Европейската комисия, за да настоява държавите членки да поемат следните е, ангажименти. Необходими са реални ангажименти. Първо, за стратегически фонд за инвестиции, е, който да има възможност да подкрепи ключовите инвестиции, които са необходими в Европейския съюз. Ние знаем, че за целта трябва е, вноските на държавите членки да бъдат извършени в капитали и тези национални вноски трябва да бъдат мутуализирани. Така че за следващия Европейски съвет е това е ключов ангажимент. Следващия засяга е, данъчната политика. Тук също трябва да бъде извършен обрат. Не само към по-голяма прозрачност, но също така, за да сме се сигурни, че данъците ще се плащат в страните, където е направена печалбата. Това е ангажимента, който току-що е, пое председателя на комисията господин е, Юнкер. И третия ангажимент е, е мандата, който да се даде на този председател, за да приключи економическия и паричния пазар. Аз е, мисля, че имаме нова безпокойство. Безпокойство във връзка с конвергенцията, защото без конвергенция няма бъдеще за еврозоната. Председателката, благодаря ви господин Лайкфред Фриц за минута и 30. Schatten über Europa. Ein Schatten der Ungerechtigkeit. Das empfindet jeder. Jede Bürger... Европа се нуждае от а, справедливост и се нуждаят от а, справедливост и защита срещу несправедливостта, която царува из Европа момента се намираме в едно положение, в което населението застарява, заплащането не се е увеличавало от месеци насам и най-богатите, големите мултинационални компании се възползват от това положение. И ако не успеем да сложим край на тази несправедливост, ще имаме ще се спускаме за все по- и по-тежки проблеми когато гражданите усещат, че положението като цяло е несправедливо, те няма как да подкрепят нашите действия. И когато им казваме, че ние се стремим към една по-справедлива Европа, те няма да ни подкрепят, защото няма да имат доверие в нас. Председателката изглежда има проблем с превода, превода на гръцки се чува в немския канал. Технически проблем, който беше разрешен. Господин Лихтфрид, да започна ли от начало? Това също би било несправедливо несправедливост из цяла Европа, която трябва да бъде променена. Имаме нужда от данъчно равенство и равенство пред закона. Това е една от основните ценности и няма как да си позволим да сключваме споразумения, сключваме договор, като дава възможност на гражданите да се обръщат към специални трибунали, а обикновените граждани да трябва да се обръщат към обикновените съдилища. Като виждате, изправени сме пред огромни проблеми. Благодаря ви, госпожо председател, и съжалявам, ако не всички са чули и разбрали изказването ми. Председателката, благодаря ви. Думата има Пол Танк за една минута. Благодаря, госпожо председател плана за инвестиции на комисията Юнкер е, представлява повратна точка, когато говорим за политическо мислене. Но от друга страна той не внася кой знае какви промени. Е, мисля, че комисията прави усилия за да генерира средства, но това усилие трябва да бъде съчетано с призив към съвета и към държавите членки в това отношение. Не искаме да чуваме само красиви слова, а искаме да се направи нещо. Искаме у нези страни, които имат финансовата възможност да започнат да инвестират. Правилата за бюджетите не трябва да представят пречка, а точно обратното. Трябва да насърчават използването на частни и публични инвестиции. Само тогава ще има промяна в европейската економика. Благодаря. Спонтанните изказвания господин Кнут Флекенштайн. Zu dem, was wir vom Rat in Bezug äh, е, госпожо председател, искам да взема отношение към това, което очакваме от Европейския съвет е, за Украина. Очакваме е, ясни думи и решителни действия. Всяка подкрепа за избраното украинско правителство и най-вече за неговия президент, за президента на Украина Порошенко. Конкретно това означава нашата подкрепа при прилагането на спирането на огъня, за което са се договорили страните. Освен това трябва да водим преговори с Русия. Освен това подкрепа за подобряване на хуманитарното положение, особено в източната част на страната. Това означава да подкрепим изработването на понятие за децентрализация. Освен това, трябва да подкрепим прилагането на обширната програма за реформи, която правителството само е създало за себе си мисля, че още не са се променили много неща, но гражданите на Украина много бързо трябва да започнат да почувстват е, ефекта от тази реформа. За целта е необходима финансова помощ, която ние можем да окажем най-вече е, е, за е, да се избегнат социалните проблеми и социалните смутове, които неизбежно ще възникнат, да бъдат умекотени. Е, трябва да се плаща освен това и на достав доставчиците. Е, сега 30 секунди има синя карта. Приемате ли я? Meine Frage lautet, äh, Sie sagten, Sie bieten е, вие е, казвате, че предлагате финансова помощ, но Украина на практика банкротира. Така че тази финансова помощ трябва да бъде десетки милиарди евро вие сте за това Европейския съюз да спаси Украина, както спаси Гърция. Всъщност още не е спасила Гърция. Но е, все пак 140 е, милиарда е, бяха наляни в Украина. Може би имат предвид Гърция. Това ли искате? 30 секунди отговор. Европейския съюз няма да постигне това сам. Разбира се, че е необходима финансова подкрепа, ако искаме в кавички да спасим Украина, както вие самия се изразихте заедно с държавите членки, заедно с, с Световната банка. Ако работим по същество, това би било възможно. Е, при е, пропорционално съотношение спрямо реформите, които е, трябва да бъдат извършени в Украина. Няма смисъл да се наливат пари, ако няма трайни промени. И аз мисля, че Европейския парламент е единодушен в това отношение. Председателката, 9 души иска да се изкажат по настоящата процедура. Затова, ако обичате, спазвайте времето за изказване. Госпожа Мерцедес Персел за една минута. Е, а... Е. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм сред малкото членове на парламента, които смятат, че инвестиционният план на Юнкер е много интересен, стига да предостави достатъчна гъвкавост на държавите членки, давайки им възможност да го използват и на европейско равнище и при положение, че наистина става въпрос за целенасочени инвестиции. Имам въпрос към представителя на съвета. Европейският съвет дава ли си сметка че държавите членки чрез сравнително ограничени инвестиции, чрез механизмът за мултипликация, действително могат сами да се справят без Европа, т.е. достатъчно добре да увеличат инвестициите си. 300 милиарда, предвижни в плана Юнкер, не са достатъчни, за да се преодолее дефицитът за инвестиции. Председателът прекъсва оратора. Моля ви да спазвате времето за изказване. Господин Мария за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин Юнкер, трябва да се направи нещо във връзка с вашите неправомерни, незаконни коментари относно моята страна. Вие независимо от вашата политическа идентичност, нямате право да се намесвате във вътрешните работи на Гърция. Задължен сте да демонстрирате политическа неутралност, когато упражнявате ролята си на председател на комисията. Спрете да се намесвате във вътрешните работи на Гърция. Каквото и да правите, няма да може да спасите вашите приятели, които подкрепят меморандума за Гърция. Вие и вашите приятели няма да получите възможност да продължите това, което сътворихте в Гърция. Трябва да се отървем от тройката в Гърция, трябва да се отървем от кредиторите, трябва да се опростят задълженията. Вие носите лична отговорност за проблемите в Гърция. Е Благодаря, госпожо председател. Е, следващия Европейски съвет е, ще се спре на въпроса за това как Турция нарушава международното право и е, как навлиза в изключителната економическа зона на Кипър. От ключово значение е Турция да спре да погазва човешките права както на своята територия, но също така и в чужбина. За съжаление, някои държави членки се опитват да дадат възможност на Турция да действа по този начин. Всичко, което ще се случи е, че Турция ще се почувства по-смела, ще бъде насърчена да продължи своето незаконно и недопустимо поведение. Скъпи колеги, ние не виждаме същински напредък от страна на Турция към присъединяването и към Европейски съюз. Ние трябва да сме сигурни, че те се отнасят сериозно към изпълнението на ангажиментите, които са поели във връзка с човешките права и и е, трябва да се престане да се мешат в е, вътрешните работи на Кипър. Ана Гомеш. Благодаря ви. Хората в моят роден град Синдра са се принудени да отварят обществени кухни не само за, учи, само за учениците, но и за обеднелите си роднини пенсионери. Не смятате ли, че е срамно това да се случва в държава като Португалия? И защо смятате, че няма достатъчно средства, публични или частни, за да се инвестира в работни места и економически растеж при положение, че данъчните обежища в извън Европейския съюз трупат милиони за сметка на обикновените граждани и избягват плащането на данци в Европейския съюз? Вие в съвета и в Европейската комисия ще поемете ли отговорността, свързана с скандала с LuxLeaks и да сложите край на данъчният дъмпинг, който очевидно нарушава справедливата конкуренция в Европейския съюз, отслабва економиката, насърчава данъчните измами, данъчната справедливост и социалната несправедливост. А въпросът на външните работи не позволявайте кризите с Украина, Русия и Турция да продължават да блокират стратегията за сигурност и дейността на Европейския съюз в Либия. Благодаря ви. Тук е Марина Ликушман за една минута. Благодаря. В Испания много добре знаем какво означава този план за инвестиции на Юнкер. Нямаме нужда някой да ни обяснява. Знаем за този план още преди той да е оповестен. Пилотният проект е така наречения проект Кастор. Това е един проект, който се инвестира от ЕИБ под формата на облигации. Става дума за е, подводно търсене на газ. Проекта се провали обаче и той струваше на испанската хазна 1,3 милиарда. И всичко това се дължи на Флорентино Перес, е, президента на Реал Мадрид и на един много голям бизнесмен в е, Испания – Държавните средства много често отиват за безсмислени инвестиции. Това представлява плана Юнкер по същество. Как може да искате карт бланш в такъв случай? Господин Иво Вайгал, за една минута. Е, Господи. Не, скъпа съседки, господин Юнкер, бих искал да ви поздравя е, за вашите свежи идеи, за вашата свежа енергия. Знам, че днес вече сте уморен, и сигурно ви е трудно да ни слушате два дни, но все пак бих е изразил едно желание от името на вашите избиратели. Вашата инвестиционна програма е положителна и ние поздравяваме. Но а, е, има очаквания за програма, която би дала отговор на демографските промени в Европейския съюз. Това е въпрос, на който не сте се спрял до сега и се надявам да го направите при следващите ви изказвания. Давам думата на е, следващия изказващ за една минута. Емануел Глецвас. Европейските съвети винаги са се радвали да създават нови програми, да взимат парите на обикновените хора и да ги прехвърлят към големите монополи. И не бива да ни заблуждават факта, че се предлагат нови мерки и че тези мерки ще са нещо по-различно. Не, те отново ще са против човешките права и справедливостта. Съвета просто се чуди как може да подкрепи правителствата, които управляват срещу работническата класа, като правителството в Гърция в момента, въпреки огромните проблеми с е, избирателната система в Гърция, въпреки факта, че бяха отнети места в парламента на опозицията и въпреки, че населението все повече се изморява от всичко това. Ето защо председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се опитва да повлияе с своите изказвания и да спаси схемите на гръцкото правителство. Съжалявам, но няма как да ви дам повече време за изказване. Има още двама колеги в, по процедурата за спонтанни изказвания. Господин Типасани. Е, Благодаря, госпожо председател. По два въпроса искам да говоря. Единият от тях вече беше зададен в рамките на едно изказване с синя карта. Обърнете внимание, господин Юнкер, че неплащането на данъци и данъчните измами не представят цялата картина на проблемите, които имаме с данъците в Европа и престъпната дейност, свързана с тях. Защото много често има свръхоблагане, с данъци и това води до влизането на економиката в сивия сектор. Моята държава, Унгария, например, е един много добър пример в това отношение. Имаме 27% ставка на ДДС за храните и правителството се кани да я увеличи с 6%. Естествено, че сектора на храните ще влезе в сивата економика е, тогава. Е, на следващо място, по отношение на пакета за инвестиции, не трябва да взимате средства от вече съществуващи фондове. Благодаря, госпожа Бенюва. За оцени вас чака тяжка дебата. Благодаря, госп... Благодаря госпожо председател е, Проблемите са многобройни. Сега, специално положението в Украина е, не се е подобрило. Това струва много пари на гражданите на Европейския съюз. Необходими са ни тези средства за нашата собствена економика. Друга тема Економическото положение непрекъснато се внушава. Имам предвид в целия Европейски съюз. В моята родина средната заплата е много ниска, безработицата е много висока. Това са въпроси, е, които все пак е, би трябвало да представляват проблем за вас. Трябва да търсите решение, да ги разрешавате на най-високо равнище, дано да използвате коледа, за да помогнете на гражданите, на които са необходими е, тези решения. Председателката, сега ще дам думата на господин председателя на Европейската комисия, господин Юнкер, ако обичате, спазете петте минути, които са ви дадени за изказване. Госпожо председател, Ами, радвам се, че появявате чувство за хумор и ще се, с, с готовност ще се съглася с мобата ви да спазя времето за изказване, защото скоро трябва да напусна на Страсбург. Ще се опитам да отговоря на повечето въпроси в рамките на една минута. По-голяма част от въпросите, които бяха зададени днес, които бяха зададени по време на разискването вчера, вече са получили своят отговор и то изчерпателен отговор в досегашните ми изказвания. Така че няма да повтарям това, което вече съм казал. Но искам да стане съвсем ясно с този план за инвестиции ние се стремим към спешни из... извънредни мерки и за да можем възможно най-бързо да приложим плана за инвестиции, имаме нужда от подкрепата на Европейския парламент. Надявам се парламента да реагира възможно най-бързо и много активно да действа в подкрепа на този инвестиционен план, защото той засяга, разбира се, и правителствата на държавите членки на Европейския съюз. Но до момента поне шестима от държавните поискани глави са а, изказали своята подкрепа за този план и се надявам Европейският парламент да а, под, също да изгради своята подкрепа. Нека някои от вас да смятат, че планът не е достатъчно амбициозен. А на срещата на Европейския съвет днес и утре има опасност да се сринем под тежестта на средствата, които бяха обещани през последните няколко седмици. Защото ако наистина ангажиментите бъдат изпълнени, по никакъв начин няма да имаме проблеми да съберем необходимите средства. Както вече казах, този инвестиционен фонд не може да бъде създаден само с публични средства. Имаме нужда и от частни инвестиции, защото не може да дописнем този фонд да увеличава допълнително публичната задлъжнявост. Ето защо ми се струва, че на частни инвестиции в реалната економика е много разумно решение. Защото кой ще инвестира в Европа, ако не частните инвеститори? предвид колко много средства се нуждаем, очевидно, че частните инвеститори трябва да бъдат привлечени. Европейската комисия ще изготви проекта, но тя не може да го изпълни, защото ако изпълнението се остави на Европейската комисия, това ще се окаже много сложно, най-малкото защото не разполагаме с необходимите специалисти по економика. Освен това, ние сме изложени на постоянен натиск от отделните правителства, за да се гарантира изпълнението на даден проект. Ние ще се стремим да насърчаваме проекти с потенциал в дългосрочен план и ще ги подкрепяме финансово. Няма да строим нови катедрали. Достатъчно катедрали има в Европа. Няма също така да строим тунели през планини, които спокойно могат да бъдат заобиколени. Не, нуждаем се от разумни проекти. не се опитваме също, няма също така да финансираме сторежа на нови атомни централи, няма да подкрепяме развитието на атомната енергетика. Европейската комисия няма подобни амбиции. Както знаете, определенето на енергийния микс попада в правомощията на държавите членки, а не на Европейската комисия. А към тези, които ме призовават от няколко дни нищо да не казвам, а други ме насърчават постоянно да отговарям, аз ще се чудя защо председателят на Европейската комисия е единственият човек, който да няма право да се изказва свободно и свободно да изказва своите обещения. Вие много често тук водите дискусии не като европейски депутати, а като депутати на националните парламенти, които спорят помежду си. Аз съм политик. Не се опитвайте да ме възпрепятствате да се изказвам свободно. Ще кажа каквото имам да казвам. И ако думите ми са отправени към някоя държава, ами това е положението. Всеки може да критикува Европейската комисия, ами Европейската комисия има право да критикува. Danke, Herr Kommissionspräsident, und ich hätte Ihnen auch schon noch ein paar Minuten mehr gegeben. Благодаря, господин председател на комисията. Щях да ви дам още няколко минути, ако се беше наложило, казах ви 5 минути, ако е възможно. Но същото въжи и за представителя на съвета, господин Дела Ведова. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Вероятно ще имам нужда от по-малко от 5 минути. Колеги, и аз искам да благодаря на всички вас за дебата тази сутрин. Бих искал да се позова на коментарите, които бях направени от комисията само преди една минута. Аз няма как да дам информация относно съвета утре, но както казах в уводното си слово, определено ще взема предвид вашите коментари, бележки, критики. Вие, освен това, ни окоръжихте, подкрепихте ни и в цялостен план, и по отношение на някои отрасли и сектори. Дадохте подкрепа като цяло, най-вече за плана за инвестиции или така наречения план Юнкер. Този съвет, който предстои, ще бъде първия под председателството на Доналд Туск и там за първи път ще участва и новия председател на комисията Жан-Клод Юнкер. Те вече поеха своите постове, имат голям опит, така или иначе, в участието в Европейски съвети. И знам, че някои от евродепутатите също са участвали в Европейски съвети. Италианското председателство приключва. Искам да пожелая на всички вас всичко най-добро. Не само по време на заседанието утре на съвета, но и въобще за в бъдеще. Благодаря за вниманието.